Colleagues, um, let's make a start, Mr. Колеги, нека да започнем. Господин Бони е тук. Имаме доста натоварен дневен ред в 10.45. Ще трябва да слушаме представенето на латвийското председателство. Междувременно, надявам се колегите да стигнат до тук. Съжалявам за късното започване на заседанието. Освен това, проверявахме дали работи PowerPoint. За съжаление се оказва, че не работи към момента. Затова също се забавихме. Преминаваме към точката за представяне на Европейския доклад относно наркотиците за 2015 тенденции и развитие. Директорът на Европейския център за мониторинг на наркотиците и наркоманите е тук, господин Волфган Гьонс. Добре дошъл. В първите 10 минути ще ви помоля да направите представяне на доклада, след което ще преминем към дискусия. И така, господин Гъц, имате думата. Благодаря, дами и господа, за мен е удоволствие, че съм тук. Това е за 11 ти път да ви представя европейския доклад относно наркотиците, както и анализ на ситуацията с наркотиците в Европа, но преди това Искам да направя две а, забележки от общ характер. В петък а, ние ви изпратихме доклада за дейността ни за 2014. Там а, може да се запознаете с постиженията ни от миналата година. Ако имате въпроси, ще мога да ви отговоря по имейл а, или на друго заседание. На второ място искам да благодаря на комисията Либе за подкрепата за привеждане в съответствие с натовареността на нашия център, на бюджета на Европейския център за мониторинг на наркотици и наркомании. Знаете, че за предходните бюджети винаги сме имали проблеми в утвърждаването на първоначално предложения бюджет по време на процедурата за помирение. Моят мандат наближава своя край към края на настоящата, началото на следващата година ще има нов директор. Сега искам да се върна към ситуацията с наркотиците. Докладът 2015 по въпросите наркотиците е 20-ят годишен анализ на проблема с наркотиците в Европа и пакетът, който представяме днес, не наподобява много първия ни доклад от 1996 година. През 1995 година, когато започнахме с 15 държави членки, Европейската политика в областта на наркотиците се фокусираше върху решаването на проблема с хероина и проблемите, свързани с заразяването с хив-спин. Сега имаме други проблеми, които изискват нашето внимание. Хероината все още създава основната част от проблемите, свързани с наркотиците в Европа, но развитието е значително подобрено в момента. Броят на хората, които търсят лечение, се намалил наполовина от 2007 година. Освен това, намалява и броя на хората, които се инжектират с хероин и които се разболяват от спин. В Европа има 1,3 милиона ползватели на опиоиди в Европа, които все още се нуждаят от лечение. Службите трябва да се адаптират сега за решаване на проблемите на хората, които използват тези субстанции. Защото използването на опиоидите с други вещества създава сериозни проблеми за здравето. Повече от 6000 случаи на свръхдози са докладване в Европейския съюз през 2013 година, сега се извършва работа, която да доведе до подобряване на информираността, за да се сведе до минимум този проблем. 1500 нови случаи на ХИВ има констатирани което е най-низката цифра от десетилетия насам. Но високи е, са много са случаите на заболели от хепатита С. Сега има нови лечения, но разходите могат да бъдат изключително високи. И това създава проблеми. Що се отнася до хероиновия пазар, от 2009 година има спад в е, иззетите партиди и тези, които са заловени през 2013 са най-низките стоености за последните 10 години. ООН посочва, че има значително увеличение в Афганистан на производството на опиум. Знаете, че това е основният производител на опиум и това може да има ефект върху целия свят. Освен това, има отражение на пазара на хероид в Европа в откриването на инсталации за производството му. Въпреки, че има спад в проблемите свързани с хедроина, се увеличават случаите на заболели в резултат от използването на канабис. Това е най-широко използвание незаконен наркотик в Европа, използван в Европа. Близо 1% от пълнолетните в Европа използват ежедневно канабис. Има инициативи за намаляването на анали... използването на канабис в Америка и тези инициативи към тези инициативи проявяваме интерес и тук в Европа. Канабиса сега възлиза на 80% от изетите наркотици и е отговорен за 1,25 милиона нарушения на закона от производството. Освен това се използват кокаин, амфетамини, екстазин. Кокаин е най-широко използван стимулант от 1,3 милиона пълнолетни го използват. Имам предвид между 15 и 34, 1,30 3 милиона са използвали амфетамини, 1,8 милиона са използвали екстази. екстази. Има стабилизиран или спад. Използването на синтетични катинони създават доста рискове в някои страни. Увеличаване в частотата на повече от широко използваните наркотици, канабис, екстази, кокаин и хероин са очевидни. И така доста често се преминава към по-твърди наркотици. Канависа заема все повече пазарен дял, но сега се внася хашиш, който е свързан с новите производствени практики, например в Марокко. По подобно високо качествен пудра от екстази и таблет и на таблетки също се използват по-широк степен. Но често те имат и примеси. Техническите иновации и конкуренцията на пазара са сред факторите, които водят до подобряване на доста от синтетични качеството, частотата на синтетичните наркотици. За първ път разполагаме за, за, за заловените пратки за прекурсори на наркотици. Що се отнася до конкуренцията на пазара, наличието на много нови психотропни вещества играе съществена роля. ти и а, катинони а, се използват а, доста често на много от пазарите в замяна на по скъпоструващите струващите наркотици. Има нови психотропни вещества, които се появяват на пазара ежеседмично в Европа. И те са 4 пъти повече, отколкото преди 4 години. 101 нови вещества бяха забелязани само през миналата година. Сред тях са 31 синтетични катинони и 30 синтетични кабиноиди. Тези вещества са сред най-често иземаните вещества от нов вид и съставляват 61% от 35 иззети пратки, за които се съобщава през 2013 но използването на тези вещества за сега в държавите членки изглежда на, на ниско ниво, но въпреки това буди безпокойство. Проблема с наркотиците динамично се развива. Връзката му с организираната престъпност, новите методи за производство и продажба на наркотици, Необходими са нови системи за контрол, за да се следи този процес за целите на вземането на решение. През последните 10 години политиката ни преминава от методология към набирането на доказателства. Европейския съюз е особено успешен в налагането на принципите на демокрацията, върховенството на закона и прочее при решаването на проблема с наркотиците. През 2016 ще се проведе следващата специална сесия на Общото събрание на ООН, посветена на световния проблем с наркотиците и се надявам, че Европа ще може да даде своя принос за това. В е, е, Европа е, нашия център обръща особено внимание на тези проблеми. През последните 20 години ние се нуждаем от по-ефективна политика, ние се нуждаем от повече доверие в предоставените доказателства и повече присъствие на Европа на международната сцена. Благодаря. Ще дам първо думата на господин Борли. Благодаря, господин председател. Благодаря, господин директор, за този доклад. Благодаря за хубавия анализ, за структурата, която ни предложихте. Информацията беше наистина много важна. Мисля, че е и също така много важно да излиза всеки до, е, всяка година такъв доклад, защото имаме нужда от това знание при изготвяне на политическите си стратегии. Важно е да знаем какви са развитията в областта, е, какви са новите тенденции. Явно има много нови тенденции и когато е, обръщаме поглед назад, Виждаме, че след средата на 90-те години, когато имахме епидемия с хероин, сега се намираме във време, когато употребата на канабис и употребата на нови психотропни вещества се увеличава. Аз съм съгласен с вас, когато казвате, че действията ни трябва да са основани не на идеология, а на доказателства, защото така по-добре могат да се намерят решения. Като докладчик по предложението за регламента на новите психотропни вещества, а, за мен вашите размишления бяха много интересни, особено нещата свързани с доставките, с тенденциите за производство на новите психоактивни вещества. След като прочетох доклада, съм убеден, че трябва да е, отговорим е, като с единен отговор, с единно действие в цяла Европа на тези разви... развития. За съжаление, съветът много дълго време се бави И все пак се надявам, че в крайна сметка ще може да формулираме текст, който ще се обърне към вашата агенция, към държавите членки и ще даде решителен отпор на развитието в момента в областта на наркотиците. Ясно е, че новите психоактивни вещества тяхната употреба се увеличава. Те много често нарушават здравето, те са много, и даже причиняват смърт. И това е именно защото липсва знание за действието на тези вещества и липсва действие, противодействие на разпространението на тези вещества. Има много нови вещества, които се появяват непрекъснато на пазара а ние много често не знаем как да използваме правоприлагането срещу тези опасности, по опасностите, проистичащи от тези вещества. Вие казвате, че не само регулаторни действия са необходими, необходими са информационни кампании, образование, обучение – трябва да действаме превентивно, трябва освен това да имаме по-добро правоприлагане, но най-напред важно е да имаме европейската рамка за действие. Вашият доказ, доклад също така показва колко малко ние знаем за тези вещества, е, е, малко знаем за тяхната употреба. Оказва се, че тези нови вещества все още не са изследвани в държавите членки, така че когато говорим за регламента, за нормативната база, трябва с държавите членки да договорим и за приноса на държавите членки към разрешаване на този проблем. И освен това, ние нямаме време, това искам да подчертая. Трябваме този, трябва ни този регламент, а, защото губим време за действие. 20 милиона хора използват канабис в Европа. Е, ясно е, че трябва да знаем как е, го използват, но един от моите братовчеди 16-годишно момиче е от известно време е зависимо от канабис и аз от първа ръка зная колко огромен проблем е това за семейството. Така че трябва ни знание и трябват ни действия, за да се справим с проблема. Благодаря. Благодаря и за вашия личен елемент, който привнесохте в изказването се. Сега продължаваме с господин Хала Ахо. Благодаря, господин председател, господин Гелс, благодаря. Мисля, че вие не споменахте КАТ. А, това е голям проблем в някои общности. Употребата и разпространението му. И освен това, профила, възрастовия профил на наркоманите – а, това ме интересува. Смятате ли, че има промени в възрастовия профил? Моника, моля. Благодаря. Аз имам най-напред следния въпрос. Имаше по отношение на прекурсорите една, един много интензивен дебат в парламента, а именно за това дали те да бъдат сертифицирани и дали да бъдат проследявани на къде се насочват, кой на кого продава, колко количество се произвежда, т.е. производствените мощности да се идентифицират и маршрутите. Ставаше дума за вещества, които се внасят в Европейския съюз. Сега, моят въпрос е, смятате ли, че такъв контрол би трябвало да има и в Европейския съюз, защото в крайна сметка голяма част от производството се случва и в Европейския съюз. И още един въпрос. За канабиса. Вие казахте, че 60 000 човека биват третирани в момента. Това са хронично зависимите от канабис или това са хора, които е, имат някакви алергични реакции срещу канабиса, не са прилагали, не са употребявали канабиса както трябва. Можете ли да дадете някаква разбивка на, от медицинска гледна точка на тези 60 000 лица? Благодаря. Дали има други колеги, искам да видя, които да, и да искат да се изкажат? Няма. Добре, в такъв случай господин Кьоц, има думата. Благодаря, господин председател. Ще отговоря на въпросите, както бяха те зададени. На първия въпрос е, мога да подчертая абсолютно това, което казвате. Имаме нужда от регулиране, от регламент, от правила, от нормативна база. Има нужда от нова нормативна база. Тя е настоящата, която, с която разполагаме от 1997 година и тя не отразява актуалната ситуация. Така че според мен нашият основен интерес е да стабилизираме и и да подкрепим по-добре механизма за оценка на риска и системата за ранно предупреждаване. Тези две величини трябва да започнат да функционират по-добре. Сега канабисът. Е, канабисът за канабиса много се говори. Имаме легализацията в двете Америки, в Штатите, в Еквадор Какво виждаме там? Канабис започва да става все по-опасно вещество, отколкото беше в миналото. Когато аз бях на 16 години, през 60-те, 70-те години беше абсолютно нормално човек да изпуши в събота вечер по един джойн с приятели и това беше. Но днес е, веществата са различни. Те са много те имат много по-високи стойности на THC, ферментацията е много по-усилена, произвежда се канабис на много места в Марокко и в много други страни също се произвежда канабис и се произвежда хашиш. Проблемът е осъзнат обаче. Сега за, карта, за ката. Това е наистина проблем за определени обаче общности, за хора, които идват от Джибути, Сомалия, от тези страни. Това е много сериозен проблем за някои страни. Например, Обединеното кралство предприе някои мерки, някои скандинавски страни предприеха мерки, но аз трябва да кажа, аз не съм а, много компетентен за ката, имам обаче колега, който се занимава с това. Но катиноните, а, това са това са а, такива изкуствени вещества, които а, много наподобяват именно въздействието на, на ката. Но така или иначе, хората, които използват като това са хора от Източна Африка, това е някакси така културно специфичен феномен. За възрастовия профил. Това са е, е, хората, които използват хероин, това са по-възрастни хора. Другите хора, младите хора не използват хероин средната възраст се увеличила с 5 години на хероинозависимите и ние се опитваме да разберем какви са нуждите на тези хора, да се погрижим за тези хора. В някои а, страни има старчески домове за хероинозависими хора. В Холандия има много практика. А, сега на Моника. За съжаление, аз тук не разполагам с компетенция и Това е компетенция на комисията. Тя ми е дала тези числа, тези, тази статистика. О, и по данни на комисията, прекурсорите би трябвало да се контролират, така е, но тези прекурсори се е, дават и на промишлеността. Въпросът е обаче как да се проследят тези прекурсори. Аз обаче не съм компетентен да отговоря тук. Сега, за 60-те хиляди хора, които биват третирани е, по отношение на канабиса. Това са хора, които за първи път имат проблеми с канабис. Хроничните случаи не са включени. Е, може би около една трета от тези хора са извършили някакво престъпление и са имали досек с съдебната система. Т.е. вследствие на решение на съдя, е, е, тези хора са включени в системата за за третиране. Мисля, че това е което мога да отговоря на конкретните въпроси. Е, ще повторя отново, работим по тези теми вече от 20 години и трябва да оточня, че ситуацията много се е променила, отколкото в началото. Проблематиката си остава същата, но ситуацията се осложнява, което прави много по-трудно да се събере информацията, да се анализира, да се обработи. И за това искам да благодаря на всички колеги, които ми помогнаха, на държавите членки, на пунктовете за контакт, контакт и, за, и да благодаря на техническите експерти от комисията. Ние подкрепяме комисията при преговорите с съвета и благодаря и на парламента и особено на комисията Лида, която ни подкрепя през всичките тези години. Може би това ще е моят последен път, когато ще говоря пред вас. Мандатът ми приключва, но нещата остават сложни за моя наследник. Вероятно, вие ще се нас ще се запознаете с новия директор в края на годината или в началото на следващата. Председателят благодаря. Благодаря за споделената информация. Може би съвсем накратко да кажа няколко думи от страна на комисията. Благодаря. Искам да благодаря на господин Гъц за този доклад. Ние имаме стратегия за борба с наркотиците и тази стратегия стъпва на доказателствата. Ето защо ние сме много благодарни на агенцията за докладите, защото ние наистина ги използваме в разработване на нашите политики. Агенцията се занимава и наблюдава ситуацията не само в Европа, но и извън Европа. И затова тя е толкова важна. Аз мога да подкрепя е, това, което докладчика каза за регламента, е, системата за ранно предупреждение не действа достатъчно бързо Много от веществата се произвеждат в Европейския съюз. Много от трафикантите са заинтересовани да произвеждат в Европа, защото това улеснява тяхната дейност. За съжаление, през латвийското председателство не можа да има напредък по това досие в съвета, но се надявам, че следващите председателства ще са по-активни. А сега няколко думи за международното измерение. Подкрепям това, което каза господин Гъц. На международно ниво Европейския съюз трябва да говори да има единна позиция. Комисарият Мополус работи с председателството и неговата цел е да изработи именно една единна позиция за Европейския съюз която да покрие периода до 2016 година. Благодаря. Искам да благодаря и на господин Кьот. Искам да благодаря и от името на нашите докладчици. Благодаря ви за това, че благодарение на вашия труд ние имаме на разположение актуалните знания и за развитията в областта. Благодаря още веднъж. Благодаря. Uh, и така, колеги, преминаваме към следващата точка от дневния ред. Доклад на Европейската комисия до парламент и до съвет относно шестият годишен доклад за функциониране на Шенгенското пространство за 2015 година. Ще чуем изложение на Европейската комисия. Колеги, миналата събота отбелязахме една годишна, която искам да отбележа, която искам да спомена днес. Както знаете, на 4 юни 1995 година беше подписано споразумението за шенгенското пространство. Мисля, че трябва да поздравим тази смела стъпка, тъй като шенгенското пространство е изключително голямо значение за нас. Ето защо с, удоволствие ще поканя Европейската комисия за да ни представи доклад за функционирането на шенгенското пространство. Разбира се, историята е важна, но практическите аспекти на случващото се днес е още по-важно, тъй че след ам, изложението на Европейската комисия ще пристъпим към кратко, към кратка размяна на мнения. Господин Декойстер е тук. Давам ви думата за кратко изложение. Thank you, Mr. Chairman. Благодаря ви, господин председател. Добро утро, дами и господа. Както знаете, на всеки 6 месеца Европейската комисия публикува доклада си за функционирането на шенгенското пространство. Това е седмият такъв 6-месечен доклад, публикуван през месец май. Целта на тези доклади е да се направи обзор на настоящото състояние на шенгенското пространство, обхващайки всички важни аспекти на неговото функциониране. Този седми 6-месечен доклад обхваща периода от 1 ноември 2014 година до 30 април 2015 година. Отчетният период се характеризира преди всичко с трагичните събития в Средиземно море, но също така и с напрежението на унгарско-сръбската граница, както и от заплахата от чуждестранни бойци-терористи. Ще се спра на тези три аспекта, въпреки че в доклада се съдържа и много информация за други аспекти, важни за функционирането на шенгенското пространство. По отношение на потоците на незаконна миграция, трябва да, да отбележим, че три са основните маршрути, по които се осъществява незаконната миграция към Европа. По време на отчетният период, потокът на Западните Балкани беше потокът с най-голям брой задържания, над 60 000 задържани лица, но този проблем беше преодолян чрез съвместните усилия и броят намаля от 50 000 през февруари до 5 000 през месец март и 7 000 през месец април. Така, например, лицата с косовско гражданство задържани на унгарско-сръбската граница бяха 12 000 през февруари, но бяха под 3 000 през месец април. На страница трета от доклада виждате обзора на по-голямата част от мерките, които бяха предприятия, които ни позволяват да се, да се справим с този проблем. Така, например, Frontex оказа помощ на унгарските власти, а Европейската комисия от своя страна започна интензивен диалог с Сърбия и косовските власти, което от своя страна доведе до по-добро сътрудничество с властите на тези две страни. Така че като цяло виждате а, обзора на предприятите мерки и подробното им обяснение в доклада. Продължаваме с положението в Централното Средиземноморие, което в момента представлява основното предизвикателство, което стои пред нас. По време на отчетният период имаше близо 42 000 задържани лица, а спасяването на човешки живот в Средоземно море, разбира се, е абсолютният приоритет за всички институции, съвета, парламента и комисията. Нека също така много ясно да заявим, че този елемент е част от доклада за шенгенското пространство, но ратификателството свързано с Средоземно море не може да бъде разрешено само в контекста на сътрудничеството в шенгенското пространство. Както знаете, истинските причини е, за е, този миграционен поток е, са извън достиженията на шенгенското право и затова достиженията на шенгенското право не могат да са достатъчни за преодоляване на тези проблеми. Разбира се, смейки в рамките на шенгенското пространство можем да разрешим известни някои аспекти на проблема и тук искам да отбележа сътрудничеството между държавите членки в контекста на Frontex, съвместните операции Тритон и Посейдон. Вече сте получили изчерпателна информация за укрепването и засилването на тези две съвместни операции. Очевидно имаме нужда от е, конкретни действия, трябва да използваме инструменти, с които разполагаме в рамките на шенгенско пространство, но имаме нужда и от друг вид а, е, мерки и тук, разбира се, имам предвид а, е, програмата на Европейския съюз за миграцията и предвид пакет от мерки, приятно скоро от Европейската комисия. И така регионът на Централното Средземноморие представлява най-голямо предизвикателство, но не бива да разбравяме и другите миграционни потоци. И трябва да гарантираме, че и по, другите, по другите части на външните граници има адекватен контрол. Не бива да забравяме, че трафикантите много бързо адаптират своите методи на действие. Така, например, по маршрута на източното Средиземноморие беше основният миграционен поток, използван през месец март. И равнището на задържаните лица се доближава до броят им по маршрута по Централното Средиземноморие. Но докато в Централното Средиземноморие Основният акцент се поставя в спасяването на жи... човешки животи, тъй като по-голямата част от съместните операции посветени на спасяване на бестващи, Положението е по-различно в останалите части на Средиземно море. Втори елемент, който би трябвало да спомена, е функционирането на новият механизъм за оценка на Шенген, който влезе в сила изцяло през ноември миналата година. Първите оценки бяха осъществени в Австрия и Белгия и трябва да отбележа, че сътрудничеството между експертите на държавите членки и комисията беше отлично и първите доклади за оценките в Австрия бяха изпратени петък за седмица на Шен... на съответните компетентни органи от Шенген. Както знаете, съгласно разпоредбите, установяващи новият механизъм за Шевал, за оценката на шведското пространство, оценките ще бъдат изпратени и на Европейския парламент. Следващия важен въпрос е свързан с борбата с чуждестранните бойци терористи. Както знаете, вече беше проведен важен дебат по темата в Европейският парламент. Както знаете, шенгенските достижения дават възможност за предприемане на ефективни мерки. Няма нужда да се променя градишният кодекс на Шенген. Трябва също така да подчертаем, че Европейската комисия прие препоръки, с които да помогнат държавите членки при по-добро определяне на целенсочените проверки на хора, които се възползват от правото на свободно движение в рамките на шенгенското пространство, тъй като знаете, че систематични подобни проверки не са допустими съгласно граничният кодекс. Но Европейската комисия предоставя едно тълкуване, което дава възможност за добри, по-ефикасни целенасочени проверки на хора, възползващи се от свободата на движение, въз основа на анализа на рисковете за вътрешната сигурност или на рисковете, които биха могли да нарушат сигурността на външните граници. Ето защо въз основа на този анализ могат да се правят систематични проверки на тези лица, които попадат в анализа на риска проверихме прилагането на това тълкуване от страна на държавите членки. И действително установихме, че е имало засилен контрол както на документите за пътуване на хората, възползващи се от правото на свободно движение, така и на самите лица. Както казах, господин председател, доклад, обхваща много други елементи, като например разработването на Евросур, Европейската система за наблюдение на границите. Но искам да, да ви обърна внимание на един друг аспект, който, както и вие казахте в встъпителните думи, е много важно, а именно годишното подписването на Шенгенското споразумение. Държа да отбележа, че Европейската комисия продължава напълно да подкрепя кандидатурата на България и Румъния за членство в шенгенското пространство. В този контекст ви трябва също така да спомена, че преди няколко месеца Харватия също официално заяви своята готовност за оценка в рамките на, на е, шенгенското пространство, т.е. тя заявява своят е, готовност да се присъедини към Шенген. Също така е, ви припомням, че започваме да включваме, многогодиш... да включваме Харватия в многогодишните оценки с идеята първите проверки и оценки в Харватия се проведат през 2016 година. Както знаете, господин председател, този 6-месечен доклад е, представлява състоянието в конкретен момент. Междувременно се имаше развитие по отношение на визовите режими, например. Както, знам, както знаете, ще, на 15 юли ще обсъдите някои от тези изключени нови визови споразумения, така че имаше и други новости от периода отразен в доклада. Като едно от най-важните събития беше Европейската програма за миграцията, чрез мерките за спешни действия и всички други аспекти, чрез които Европейската комисия се стреми под, към по-добро управление на миграцията. За разлика от предишните доклади, този доклад в заключенията си не поставя въпроси за политически дебат, тъй като истинският истински проблем в момента е по-доброто управление на миграцията и по-добра реакция при спешни случаи в Земно море. Този важен дебат вече се води тук от вас в съвета. Ето защо не сме формулирали други конкретни въпроси, които според нас би трябвало да бъдат обсъдени в контекста на този доклад. Благодаря ви, господин председател. Разбира се, с готовност ще отговоря на въпросите на колегите ви. Много ви благодаря, господин Декойстер. Може би сте забелязали, господин колеги, че това изложение, макар да беше кратко, беше изпълнено с много важни елементи, много ваши въпроси, които ни, въпрос, които ни вълнуват от отбелязването на годишнината от присъствието на шкетското пространство миналата седмица. Разбира се, вълнуват ни въпроси с миграцията с Средно море, но и много други въпроси. Много са темите, които колегите може би ще искат да засегнат след това изложение. И само да отбележа, че ще има много други възможности да обсъдим тези въпроси в контекста на дебата за миграцията и други. И тъй като имаме много малко време за разискване на този много подробен и изчерпателен доклад, представен много изчерпателно от господин Декойстър, а има много дълъг списък на поискали думата. Започваме с господин Коелио. Благодаря, господин председател. Скъпи колеги, най-напред бих искал да благодаря на Европейската комисия за представянето на доклада. Със съжаление обаче отбелязвам факта, че няма истински политически дебати, истински политически контрол. Достижението на шенгенското пространство и функционирането на Шеген бяха поставени пред голямо предизвикателство, но скорите събития и засилването на политическите партии с, пълно, с пълна сила подкрепя нашите искания в комисията Либе да разглеждаме по-внимателно този 6-месечен доклад. Надявам се, господин председател, другия път поне да бъде отделен повече време за обсъждането на този доклад. Шенген трябва да бъде сред основните приоритети на нашата комисия. Докладът наистина е добър, но той със сигурност би трябвало да бъде по-изчерпателен и да се държа повече подробности бих искала да а, задам три въпроса към господин Декойстър. Първо, Европейската комисия не, не показва ясно как по-доброто полицейско сътрудничество с Сърбия е довело до намаляване на миграционния поток от Сърбия към Унгария на лица с косовско гражданство. Може да обясните как точно това се случи? На второ място, докладът е за периода от 1 ноември 2014 година, но анализът включва анализът, включен за програмата Тритон, започна на 1 ноември, е много недостатъчен. Вместо това се правят политически коментари. За бъдеще би било препоръчително на Европейската комисия да бъде по-обективна в своят анализ. Освен това, се отбелязва отрояването на бюджета на програмата. Минало, вчера ние приехме становище, в което настояваме за доточняване на мандата на програмата Тритон, на операция Тритон. Може ли Европейската комисия да обясни на какво се основава искането и за отрояване на бюджета? И третият ми въпрос е свързан с, столичните предвижвания на мигранти, кога и как ще имаме достъп до информацията от този доклад. И накрая един коментар, господин председател. Бих искал да направя коментар относно на начинът, по който Европейската комисия си позволява да използва новите правомощи по отношение на ПВР. Не е ясно как точно се използва тази процедура. Твърди се, че Испанци, Испания, Франция и Германия а, са обект на проверка в момента за не спазване на изискванията на директивата за връщането. Също така приветствам Европейската комисия за позицията предприятел относно кандидатурите на България и Румъния за присъединяване към Шенгетското пространство, при положение, че те отговарят на всички изисквания за контрол по външните граници. Смятам, че трябва да наложим натиск на съвета за напредък по това досие. И накрая не на последно място новата, новият механизъм за оценка на Шенген, както вече беше подчертано, от съществено значение Европейската комисия е напълно да използва този нов механизъм. Това зависи само от Европейската комисия. От нея зависи да се даде повече надежност на този нов механизъм за оценка. Както твърдя неодавна, много е важно да се засили взаимното доверие между държавите членки. От съществено значение е да имаме добре контролирани граници и също така, че държавите членки спазват достиженията на шенгенското право. А това може да бъде постигнато само чрез един по-ефикасен механизъм за оценка. Механизъм, с който Европейската комисия днес вече разполага. Моят въпрос е, Европейската комисия възнамерява ли да се възползва и да упражни тази своя нова отговорност? А също така държа да отбележа господин председател, че ще продължа да следя тези въпроси с писмени въпроси. Господин председател, много още мога да кажа, но мисля, че това са основните елементи. Благодаря, господин Коелю. Наистина много повече може да се каже. Подчертахте казаното от мен в стъпителните ми думи. Няма как да се ограничи времето за изказване на всеки колега в в рамките на една или две минути, когато обсъждаме всички аспекти на, Шенгенско, на Шенген. Ние просто включихме това обсъждане, за да отбележим годишната от, от сключването на шенгенските споразумения, така че, колеги, ще има по-продължителен дебат и трябва като цяло да включим Шенген в нашата работа, в цялостният подход към миграцията, както отбеляза и господин Декойстера. А вие представихте визита на Шенген като специалист. Фактът, че има право да се обсъжда като там важна сама по себе си, аз съм съгласен. Но а, сега, колеги, имаме проблем, защото в 10.45 а, започва обмяната на мнение с а, латвийският министр. Така че, колеги, ще ви помоля наистина да се придържате в а, а, рамките на една минута. За списка с господин Радев, госпожа Вържия, госпожа Чудит Сратини. И ще спрем до тук този конкретен случай с, обещание, с обещанието, че ще обсъждаме отново шенгенското пространство съвсем скоро. Да си господин Радев. Благодаря на комисията за подробното представяне на доклада. Скъпи колеги, 8 години след приемането на България в Европейския съюз, страната ми все още е жертва на двойни стандарти. Все още някои политици в други държави членки се позволяват да изразяват открито неверни твърдения относно България единствено с вътрешно-политически цели. Най-яркият пример за това негативно отношение е факта, че България още не е член на Шенген. Многократни проверки на Европейската комисия са констатирали, че страната е изпълнила всички изисквания за членство. Европейския парламент с докладчик Карлос Коелю, на когото благодаря за многогодишната подкрепа, е призовал не в една своя резолюция за приемане на страната в Шенген. Този призив се преповтаря за пореден път в седмия доклад за функционирането на шенгенското пространство, представен току-що. България многократно е доказвала и продължава да доказва, че допранася активно към опазване на европейската сигурност. Българските гранични полицаи пазят успешно сигурността по външната граница с Турция – като броя на нелегалните иммигранти през българо-турската граница е значително по-малък от този през Централното Средиземноморие. Чрез доброто сътрудничество, особено след като правителството с премиер Борисов дойде на власт, се работи активно и по предотвратяване преминаването на границата от чуждестранните бойци. И въпреки всичко тези усилия и констатации, България още не е член на Шенген – това отношение е недопустимо и обиждащо спрямо българския народ. Затова призовавам държавите членки да докажат, че считат страната за пълноправен член на Съюза и това може да стане единствено като приемат България в Шенген. Благодаря ви. Thank you very much. Next is... има думата. Мерси, благодаря ви, господин председател. склонна съм да отбележа годишната от създаването на шенгенското пространство, ако ставаше въпроса за едно истинско пространство на свободно движение при добри условия, но не ако става дума за годишната на създаването на една Европа, която се повече повече се затваря като крепост но за нещастие това се случва все повече. Струва ми се, че по-голямата част от дебатите, които се водят в нашите държави членки по тези въпроси е, е нездравословен и повече от нездравословно, защото повечето хора, които обсъждат, като участват в този дебат, не знаят какво точно е шенгенското пространство и къде са неговите граници. Друг недостатък, който искам да отбележа, той не е свързан с самия доклад на Европейската комисия, но с видимостта на данните, начина по който се манипулират тези данни, е в частност процентите. Ще дам един пример. Frontex наскоро ни обясни, че натискът по външната граница с Гърция се увеличил с 500%. Да, това е вярно, но всичко може да се изрази в проценти. Въпросът е каква е отправната ни точка – Днес миграционният поток е почти еднакво сирен върху Гърция и върху Италия. Ако не се лъжа, около 50 000 души. Но положението в Гърция не е като, не е като положението в Италия. Държите да отбележа, че Гърция не е получил дори едно евро от Европейския съюз от вече повече от година под, рам, под а, формата на помощ за преодоляване на това положение. Всички средства са блокирани по, по причини, които няма да споменавам, но това си е истински скандал. Едни и същи данни могат да представляват съвсем различни факти и трябва много да внимаваме как ги използваме, ако не искаме те да случат за подклащане на ксенофобските партии. И трябва да кажа нещо, случващо се в Ница в момента. Все пак съм французойка. От четвърта минута седмица Франция на практика е блокирала границата между Италия и Франция. Какво се прави? Прави се е, контрол на отделните лица е, според външният е, им вид. Хората, които изглеждат подозрителни, са принудени да слязат от влака и да преминат през проверки. Разбира се, в повечето случаи това са чернокожи. Ето защо се надявам ако да да някаква позиция по случаите във Франция, което според мен е напълно недопустимо. Благодаря ви. Думата има госпожа Барбара Спинели. Знам, че е много трудно, че говорим за Шенген но пак ще ви помоля да останете максимално кратка в коментарите си, защото дневният ни ред е много натоварен до 10.45, когато ще чуем заключително от всичкото председателство. Благодаря, господин председател. Аз няма да навлизам в детайли за това, което се случва в Вентимилия и Ница, тъй като колегата ни Вержия засегна този въпрос много добре. Ние знаем, че това е в нарушение на шенгенските правила, но имам още два въпроса. Първо, за финансирането за Гърция. Мари Кристин спомена този въпрос. Скандално е, като се има предвид, че сега Гърция преживява много сериозни проблеми и е пред фалит. Представителят на комисията заяви, че има общо тълкуване на термина чуждестранни бойци. Може ли да кажете нещо повече по въпроса? Благодаря, Барбара. Благодаря, че беше толкова кратка. Госпожа Сържантини. Благодаря, господин председател. Аз исках да попитам Европейската комисия дали могат да кажат нещо повече за това, което се наблюдава по границата Мантенулия, въпреки че е отвъд обхвата на днешната дискусия, но все пак това са събития от уикенда и не знае дали можем Клод да изпратим писмо до Франция и до Европейската комисия, официално запитвайки по кой член се осъществяват тези действия по границата. Вие казахте също, че Харватия ще се присъедини към Шенген, това е чудесно, но какъв е анализът ви за беженците, които преминават през Западните Балкани, през Македония и достигат шенгенското пространство? Има хора, които са в Унгария, оттам се опитват да отидат в други страни от Европа. Мога да си представя, че ще има и известна промяна в маршрутите и че ще се минава по-често от през Харватия или пък тя ще бъде крайна точка. И така, какви са вашите прогнози за потоците, които могат да преминават през Харватия, след като страната се присъедини? Джудит, аз ще поставя въпроса на координаторите на следващото заседание. Госпожа Милер. Благодаря, господин председател. Слушайки комисарят, мога да направя една констатация, именно, че Шенген не действа добре. сигурността на държавите членки е застрашена. Има огромни а, проблеми а, с а, хората, които искат а, да преминат през а, Кале и да достигнат вътрешността на Великобритания. Говори се за хора, които се арестуват, има хора, които са без документи, други, които принасят наркотици и прочие. Необходимо е да се засили граничния контрол, да се възстанови контрола по границите, защото Шенген не работи. Следващия оратор. Много хора вече се спряха на този въпрос но съгласно съобщенията в пресата, Франция и Австрия осъществяват контрол по границата с Италия. Това, което правят, е разбираемо, но бих искал да разбера на какво правно основание се прави това и какво е естеството на тези проверки и дали след изготвянето на доклада има държава членка, която е поискала да се приложи механизма за суспендиране. Госпожа Гиом. Да, аз се чувствам ангажирана с този дебат. Аз не се отъждествам с властите в Франция, но въпроса за Шенген и особено по границата, за която стана дума, има хора, които се връщат. Нещата не са много добре организирани. дали всеки знае за какво става дума. Трябва да държи сметка за конкретното положение, защото имаше различни изказвания. Би било добре комисията, френските власти да а, отговорят дали се нарушават европейските норми в това отношение. защото а, имаше споразумение между Франция и а, Германия, а, което се отнася до връщането на иммигранти, които идват а, а, през а, Италия на този а, етап. Тази ситуация, която наблюдаваме в момента, е неудовлетворяваща за държавите членки. Декойстър има думата за много кратки отговори. Съжалявам, че не можем да ви отделим повече от 4 минути за отговори. Благодаря, господин председател. Бяха поставени редица въпроси. Комисията ще отговори на тях на съответните форуми, например за бюджета, за Тритон и Посейдон. Тази точна информация ще бъде предоставена в контекста на бюджетното предложение, което е на масата. Доклада за вторичните движения, въпросът на господин Коелю, този доклад ще излезе съвсем скоро, през идните седмици от Frontex и Европол. Този доклад ще бъде предоставен. Беше поставен въпрос за това как ще, навле... ще осъществи новите отговорности Европейската комисия. Няма да навлизам в детайли, предстои много работа. Първоначалният ни опит е обнадеждаващ. И така за последните събития, на които се позовахте. С ваше позволение, господин председател, искам да се спра накратко на този въпрос. Чухме съобщения. Има съобщения в печата, които говорят за затваряне на границата на Швейцария, Германия, Австрия, Франция. Доколкото ни е известно, няма подобно затваряне на границите и въвеждане на граничен контрол по вътрешните граници, както беше казано тук във въпросите, които бяха поставени тук. И така, никой не е искал прилагането на предпазната клауза, нито подновяването на проверките по вътрешните граници. Граничните проверки не са позволени по вътрешната граница, но полицейски проверки са разрешени на цялата територия, включително в райони, които са близки до вътрешните граници. Разликата между гранични проверки и полицейски проверки е достойно за докторска дисертация, но Шенгенския кодекс позволява на държавите членки да осъществяват полицейски проверки. Това е посочено в член 21, където са изложени условията, при които може да се реализират подобни проверки. Бихме могли по-задълбочено да обсъдим този въпрос, ако разполагахме с повече време. Вчера комисарят заяви, проведе среща с министрите от засегнатите държави членки, за да види какви видове контрол се осъществяват, колко често и на базата на събраната информация комисията ще определи своята позиция. Но що се отнася до въвеждане на гранични проверки или затваряне на граници, няма а, нищо в това отношение. Шенген предвижда различни формули, формули за сътрудничество на държавите, които членуват в Шенген. Искам да поставя един риторичен въпрос относно ефикасността на Шенген. Смятате ли действително, че Европейския съюз няма да бъде подложен на иммигрантски натиск, ако имаше вътрешен контрол по границите? Председателят Искаше ми се да можем да разполагаме с повече време, но за съжаление това не е възможно. Благодаря на господин Декрюзер. И така, колеги, нека да преминем към точка 13 равно третиране на лицата без оглед на религиозна принадлежност или убеждения, увреждане, възраст или сексуална ориентация. Докладчик е Урике Луначек, госпожа Вевер, председател на работната група по социалните въпроси на съвета, също ще ни а, каже какво е състоянието на преговорния процес. А, по въпроса. По така наречената хоризонтална директива. Госпожа Вевере, готова ли сте да направите своето изказване? Имате думата. Добро утро на всички, госпожо Луначек, господин председател, уважаеми колеги. Благодаря, че се интересувате от този файл. За мен е голяма чест да говоря пред, пред вас днес. Председателството смята, че този въпрос е много важен. Пред комисията предложи законодателно предложение в тази област. Искам да започна с това, че дебатът започна още през декември в ЕПСО. Итал... Италианското председателство смяташе, че има нужда да се, раз... а... да се анализират всички възможни решения, включително и задълбочено сътрудничество. По време на дебата на мини... министрите се оказа, че съветът подкрепя по-нататъчната работа по предложението. Равнопоставянето, равното третиране е приоритет за Европейския съюз, за Европейската комисия и нейната работа. Въпреки това, дебатът трябва да се каже, имаше стимулиращ ефект. Латвийското председателство поде тази инерция, но тъй като въпросът е много сложен, необходими са допълнителни уточнения, за да се постигне единство. Председателството трябва да послони схващанията на всички държави членки, включително и на тези, които са в мнозинство. По време на 6 месеца на нашето председателство ние се опитахме да отбележим напредък по този файл. Нека направя преглед на нашата работа. Работихме особено интензивно през февруари и май. Направихме предложения, които се съсредоточиха върху същността на проблема. Както знаете, има раз, разделение на компетенциите между Европейския съюз и държавите членки. Това е много съществен въпрос. Важно е да имаме ясните формулировки, когато става дума за социална защита и образование. Също така ние работихме и върху концепцията за дискриминация. Разработихме по въпроса за баланса между защитата от дискриминация по силата на директивата и мерките по смисъла на националното законодателство. Председателството разпрати анкета до всички делегации с молба да уточнят своите позиции по отношение на обхвата на директивата. Делегациите трябваше да опишат нерешените въпроси и да се изкажат по времевия график за приложение. Нашата цел беше подобряване на текста на директивата и постигане на съгласие. Председателството обобщи отговорите от анкетата и смятаме, че тази информация ще е полезна в бъдеще. Латвийското председателство изготви доклад за ЕПСО който ще бъде представен утре в Люксембург. В заключение, нека подчертая, че латвийското председателство имаше доста ограничено влияние. Това е досие, което изисква единство. Ние не може да, проце... да, да направим предложение без да имаме единство от страна на всички държави членки. Всички председателства са работили по това досие от 2008 година и се надявам, че споразумение ще бъде постигнато в крайна сметка. Благодаря. Благодаря. Колеги, това е отново една от хоризонталните директиви. Работата по тази директива върви от 2008 година. И така давам думата на, на Олрике Луначек, докладчик. Благодаря. Благодаря и на латвийското председателство за усилията, за консултациите с държавите членки и за изготвянето на доклада за напредъка. Надявам се, че така постепенно ще се придвижим напред. Що се отнася до мен, аз няма да се впускам в подробностите на нещата, които се случиха от 2008 година насам. А става дума в крайна сметка за социалната защита и образованието и въпросите свързани с субсидиарността. Някои държави членки имат въпроси с правната сигурност, което обаче не би трябвало да е основния проблем. Когато говорим за субсидиарността, и опасенията свързани с нея. Е, трябва да кажа, че винаги трябва да направим сравнение с директивата за заетостта и за равнопоставеността между расите. Тогава не е имало опасения за субсидиарността. Тази директива е всъщност същата, но засяга друга група от хора. Така че надявам се тези опасения няма да се задълбочат в бъдеще. Много говорим за образованието. Да, образованието е прерогатив на държавите членки, така е, но Понякога се казва, Европейския съюз иска да се наложи в е, съставянето на учебниците, например. Но нека да ви дам пример за какво всъщност става дума. За пример за това какво означава неприлагането на тази директива. Например, едно момче, което което много се задява с мом... не се задява с, с момичета, но и си играе с тях и бива а, турмозено и бива обиждано, че е гей. А, това е голям проблем за семейството. То е, да речем, е, от семейство, в което живее само с баща си. Бащата трябва да работи непрекъснато. Тоест, а, това е нещо свързано и с образованието, но и с сексуалната ориентация. Така че в образованието трябва да имаме елементи за това какво означава тормоз на момчета, на момичета, които се държат по различен начин или се обличат по различен начин, така че трябва да има и елементи на сексуална ориентация в образователните материали. Нещо, което се случи в моята страна. Имаше лесбийска двойка, която беше в се срещна в едно кафене и когато те се срещнаха, те се целуваха. хората обаче не одобриха това, този полстръв и започна една фейсбук кампания. Сега, ако черни е, хора, хетеросексуални, биха се целунали в това кафе и биха били изхвърлени, те щяха да подадат жалба в съда, защото, в съда, защото са били дискриминирани за това, защото са черни. А, но тези, тази лесбийска двойка нищо не може да прави, така че тук имаме отново един въпрос за недискриминация. Това не е въпрос за, за субсидиарност, а е въпрос за равнопоставеност. Имаме и въпроса за разходите. Ето, например, в Ирландия се направи изследване 12 години след прилагането на а, законодателството за равнопоставеност. Оказа се, че няма допълнителни разходи, които да са наложени от прилагането на това законодателство. Така че разходите тук не са аргумент. Надявам се, че ЕПСО съвета в крайна сметка през декември ще може да се споразуме. Ние говорим за равнопоставеност. Тя е заложена в договорите, в хартата, така че не може някой да я, да я прилага, други да не я. Надявам се утре съвета да отбележи напредък. И имам въпрос. Тук в парламента имаме подкрепа за директивата. Така че, какво би станало, ако съветът покани депутати и организира дебат? и разбере за какво става дума, защото много от опасенията може да бъдат оборени в диалог. Ако вие и следващите председателства искат да направят, да отбележат напредък, това няма нужда да е в официално, на официално заседание на съвета. Това може и да стане по неформален начин. Аз или и други колеги, докладчици в сянка с удоволствие биха се отзовали. Така мисля, че може да се преборим с резервите на държавите членки. Председателят. Ще прочита колегите, които искат да се изкажат. We are Mr. Kirkhope, Ms. Indevelt and and work. It's not that I'm just tired after like а, съжалявам и Хелга, да. Господин Стивенс, съжалявам колеги, но а, трябва да бързаме. Okay, that's the list. Um, can I just close the list because... С това приключваме списъка. Не бих искал да караме е, представителя на съвета на председателството, т.е. да чака. Искам да помоля Съвета не ми слуша в момента, но все пак ще кажа. Аз бях в понеделник на заседанието и разбрах, че обхватът е разширен. Имаше чувство на отчаяние по отношение на разходите и субсидиарността. Вие говорите за широк подход но нещата някак доста са се променили, затова искам да ви помоля съвета за вашата перспектива по отношение на разходите за хората с увреждания. Каква е вашата перспектива, перспективата на председателството? Вие сте едно от много председателства, но въпреки това ни интересува вашето становище. Вашата перспектива за хората с увреждане, вашата перспектива за застаряващото население. Госпожа Кораца Белт, благодаря. Аз а, съм съгласна с това, което каза госпожа Луначек и споделям отчаянието за този процес, който който се озовава в изолация. И през ноември казах, това, което ще кажа сега, би било хубаво да видим резултатите от тази анкета. Важно е за нас да има прозрачност. Благодаря за усилията на председателството. Ние знаем какво има предвид съвета. Ние сме за субсидиарността, но истината е тук, че субсидиарността няма не е аргумент. Равнопоставеността трябва да е заложена във всяко, всеки законодателен акт. Това е директива, това не е регламент. Сега въпросите за разходите. Достъпа до услуги. Но в крайна сметка нашата цел е едно включващо общество, едно сплотено общество, така че дългосрочно това би трябвало да е нещо положително, около което да се обединим. Хубаво е, че съветът се сбогува с идеята за усилено сътрудничество, но важно е във време, когато има, се шири езика на омразата, когато се насъскват е, едни групи срещу други, когато има екстремизъм в Европа, тази директива за антидискриминацията е много актуална. Ние чухме комисията да говори за разликата между полицейски и граничен по контрол в граничните зони, но какво е, остава за религиозния профил при тези контроли? защото при миграцията имаме и риск от дискриминация точно на религиозна основа. Освен това, много се надявам е, някои държави членки да не се извиняват с а, субсидиарността и да блокират правата на хората от ЛГБТ общността. Госпожа Гион. Euh, Съвсем накратко, и аз мога само да споделя неразбирането, несъгласието на колегите с факта, че не можем да преодолем този букаш по, по това досие, при положение, че реално положението с дискриминацията в Европа се влушава, както с пълно право отбеляза Юрике. И съгласно и както госпожа Луначек, така и като госпожа е Бил смятам, че е дошъл момента да отстояваме ценности на Европейския съюз и тяхното прилагане в Европейския съюз. Не съм напълно съгласна с идеята, спомената от Орики преди малко за засилното сътрудничество, т.е. факта, че това е до лош избор. Ами не знам, разбирам, че тази идея вече не се обсъжда. Може би не беше идеално, вероятно се пак беше възможно да се действа. Ако няма да има засъдено сътрудничество, тогава какво ще правим от тук нататък? Дали съветът ще покани представители на парламента, за да се постигне напредък, съмнявам се, но трябва да се е, предприемат конкретни действия за постигане на конкретен резултат. Господин um, Благодаря. Аз естествено приветствам този директива, този проект. Виждаме, че имаме нужда от недискриминация, от равнопоставеност във всички области, за които говорихме до момента. Не става дума само за сексуалната ориентация, става дума за увреждания във всички смисли, защото дискриминацията може да засегне всички области на обществото. Много хора са на мнение, че понякога, когато става дума за социалната политика, трябва да сме много внимателни, защото това е приоритет за държавите членки. Когато имаме един законодателен акт и той трябва да се приложи, знаем, че това не е достатъчно. Като законодатели ние често мислим, че когато изготвим един законодателен акт, ние повече нямаме отговорност за тези въпроси и може да сме доволни с свършената работа. Но това е дългосрочен проект, защото трябва много често да се разгражда предразсъдъци. Един въпрос имам независимо от законодателния акт и други актове, които сме видели през годините, какъв напредък се е отбелязал по отношение на образоването на хората в Европа и какъв напредък има по отношение на наказателни процедури, които биха могли да бъдат наложени в бъдеще при неспазване на законодателството, защото все още смятам, че имаме нужда от по-добро равнопоставяне. Няма много напредък, каза председателят от 2008 година, но може би след прилагането на текста на директивата може да наблюдаваме напредък. Госпожа Интвелт, благодаря. Това е третият ми мандат и третия мандат по време на който аз говоря по този, по този файл, не знае колко пъти трябва да бъда преизбрана, за да преживея приключването на този файл. Нека сме честни, поне веднъж. Защо този файл не отбеляза напредък толкова много години? Не защото има технически пречки, а защото държавите членки просто не го искат. Защото ако те го искаха, ако искаха равнопоставено третиране, те можеха да го приемат, можеха да, да, да прилагат на, на практика равното третиране още не. Те говорят за субсидиарност, но всъщност това, което казват е, ние искаме да имаме свободата да дискриминираме. Нека сме честни. Ние всички говорим за равнопоставено третиране. Ей, Господи, не е толкова страшно, не е толкова невъзможно да се приложи това. Държавите членки просто не искат равно третиране. Това е. Ние говорим, говори се за разходите за равните права. Например, за увреждане или възраст. Но Изчислили ли сме разходите за дискриминация по отношение на всякакво неразпро... неравнопоставеност? Искам да разбера какви са, да разбера какви са разходите за дискриминация. По отношение на сътрудничеството, това е добре, добре е, че тази идея е отпадна, защото някои групи хора биха били е, равнопоставено третирани, други групи не. Така че това е добре, че тази идея е отпаднала. Сега образованието и социалната сигурност. Но именно в тези сектори, в образованието, има огромни проблеми с предразсъдъци, дискриминация от всякакъв вид. Имаше един интересен пример – не знае дали е толкова интересен и странен, но ето в Ирландия имаше хора, които в референдума гласуваха за еднополовите бракове, а пък един, един свещеник се изказа именно против и тук за какво става дума? Ето отново тези хора могат да кажат, Европейския съюз иска да ни наложи равнопоставеност. Така че нека държавите членки са честни, нека престанат да се преструват, че искат равнопоставеност. Няма. Ще бъда също кратка. Повечето от нещата се казаха. Би било интересно да видим анкетата. за да разберем какви са опасенията. И на следващо място. Какво всъщност иска Европейския Европейския съюз. Ние увеличаваме ресурсите за Frontex, за да стреляме по мигрантите, така ли? Или пък се преструваме, че искаме равнопоставеност, а не изпълняваме обещанията си. Какво трябва да се каже на гражданите? Когато говорим за човешки права и равнопоставеност, Европейския съюз нищо не прави. На нас имаме нужда от тази директива. Имаме нужда от равно, Поставеното третиране. Няма такова в училищата, няма такова в публичния живот. Равнопоставеността не е защитена от европейското законодателство. Всъщност, аз също бих искала да зная какви са разходите за неравнопоставеността, за дискриминацията. Благодаря. И Хелга Стивенс е последният оратор. Dank u wel, voorzitter. Beste collega's, ik ben heel blij. Благодаря, господин председател. Радвам се да разбера, че латвийското председателство е постигнало компромис без да се има предвид идеята за засиленото сътрудничество. Но кога ще има единство в съвета? Вече 8 години се работи по тази тема и е позор за това, че няма съгласие. В крайна дума става дума за равнопоставеност. В Европейския съюз всички хора трябва да имат равни права. По принцип всеки човек е равен на всеки друг и това е фундамента на Европа. Или не е така? Ако всички отговаря отговарят с да, то тогава трябва нещо да се случи то много бързо. Интересуваме също така и резултатът, резултата от анкетата. Бих искала да го видя. Бих искала да видя кои държави членки са на друго мнение. Сега за разходите. Някои държави членки се страхуват от разходите, когато такава директива се приема, но колегите вече казаха, много по-скъпо е да се дискриминират хората. 10% от цялото население е засегнато. Помислете, че семейства, членове на семейства, приятели също могат да са засегнати. Така стигаме, може би, до една четвърт от населението. Хора, които не могат да влязат в ресторант, не могат да отидат на кино, не могат да се качат в автобуса, в влака, не могат да спортуват или да телефонират. Това са огромни загуби чрез неравнопоставеното третиране. Нека се изчисли наистина какви са разходите за дискриминация. Имаше достатъчно изследвания, много разходи имаше по тази директива, но кога тя в крайна сметка ще се случи? Председателят благодаря. Бих искал да продължим разискването, но не ни е остана време. Виждаме, че колегите от Бутийското посадство вече са тук, така че ще дам думата на Европейската комисия. Съжалявам, ще трябва да ви помоля да се изкажете съвсем накратко по тази важна тема. Благодаря ви. Обясня, обещавам ви, че ще се изкажа съвсем кратко. Мога само да подчертая, че Европейската комисия продължава да поддържа изцяло предложението си, както го е правила винаги. Смятаме, че в общата картина на цялото законодателство за борба срещу дискриминацията, това е липсващата част. Имаме нужда от тази липсващата част, за да се борим ефективно срещу дискриминацията на работното място, извън работното място, възоснова на член 19 от договора. Затова и в ръководните насоки за мандата на тази комисия господин Юнкер определи приемането на това предложение като абсолютен приоритет и обеща да положи всички възможни усилия, за да убедим държавите членки, които все още имат резерви да приемат тази директива. Това правим в момента. Имаме двустранни срещи на политическо равнище между ресорният комисар и засегнатите държави членки. Има двустранни срещи с държавите членки, които имат натеснение от техническо естество. В момента има и политически резерви, и резерви от техническо естество в някои в ограничен брой държави членки, е така че с поредица от двустранни срещи се опитваме да ги преодолеем, а също така работим в много тясно сътрудничество с председателствата, включително и с Европейското председателство за постигане на напредък по това досие. И ми се струва, че на съвета ЕПСКО през декември миналата година имаше положителни сигнали, тъй като по-голямата част от държавите членки вече проявяват необходимата политическа воля. Много е ограничен брой държавите членки, които гледат по-различно на въпроса и в момента опитваме да работим с тях. Само един конкретен пример относно социалната закрила и образованието. Много работихме с Саудитското председателство в областта на социалната закрила. Постигнахме конкретен напредък и макар да не можем да заявим, че вече е постигнат консенсус между всички 28 държави членки, почти сме го постигнали. Действително имаше значителен напредък по време на латвийското председателство. Така че ми се струва, че по това сложно досие единствената ни възможност, освен напълно да се отчаяме, е да използваме всички възможности за постигане на напредък. Направихме го с латинското председателство, ще го направим с предстоящото люксембургско председателство и ще продължаваме да смятаме това досие за едно от нашите приоритети. Благодаря ви отново. Давам думата на господин Вирафе. Съжалявам, че има толкова ограничено време. Благодаря ви, господин председател. Ще се опитам съвсем накратко да отговоря на зададените въпроси. Най-напред е, бих искала да ви да благодаря на всички за ценните коментари. Важно е на всички да работим заедно за единодушие и за приемане на директивите, както се явиха и по-голямата част от делегациите, се явиха готовност директивата да бъде прията възможно най-бързо въпроса за коментари на дадените коментари, направите коментари за дадените въпроси, ще ги предадем на, на предстоящото председателство. А по въпроса за застаряващото население, предвидени са нови изключения от цените и таксите за лицата при на определена възраст. Тази възможност на подобни изключения, според някои делегации, изключенията са прекалено широко обхватни. А по въпроса за социалната закрива и образованието, председателството се опита да определи прогрешното поле по такъв начин, че е възможно е ясно да обясни къде са правомощия, че не се навлезе в помощ на държавите членки за определяне на системите за социална закрива и социална послателните системи. И мога само да подкрепя казаното от Европейската комисия. Работихме много усилено, получихме подкрепа от националните делегации. Това беше стъпка напред към постигането на консенсус с единодушие. малкото все още висящи въпроси. Да, съгласна съм с госпожа Луначек за казаното и казаното от нея. Всички висящи въпроси вече бяха споменати. Бих искал да обърна вниманието ви един въпрос, който остава за следващото председателство. Необходимо е да се продължат разискванията по въпросите за хората с увреждания. Голяма част от въпросите, свързани с нуждите на, лица, на лицата с увреждания, като например достъпа и до, до обществени услуги и необходимите условия за жилищата, предоставянето на адаптирани стоки, адаптирането на сградния фонд. Всичко това са теми, които трябва да бъдат обсъдени. И в заключение бих искала да благодаря на всички ви за тази възможност за обмен на мнение на предложението на Европейската комисия за директива. Председателството си дава сметка, че Европейският парламент и други заинтересовани страни очакват конкретен напредък след дълго продължилите преговори в съвета. Но, както вече казах, освен редакционни предложения, Латвийското председателство се свърза с други държави членки, за да си създаде възможно най-ясна процедура за представяйте за тяхната позиция по конкретни елементи. Люксембургското председателство ще продължи работа по това важно досие. Благодаря ви за вниманието. Благодаря ви също така, че следите отблизо напредъка по това предложение. Благодаря, урики. Само 30 секунди. Знам, че можеш. да се впишеш в тях. По въпроса, кои държави членки все още се колебаят, смятам, че държавите членки, които подкрепят директивата, а те са мнозинството, би трябвало също да се опитат да убедят а, държавите, които все още не са напълно убедени. А знам, че има държави членки, които също, които продължават да се колебаят, въпреки че вече също са приложени на практика по-голямата част от разпоредбите на директивата. Така че те би трябвало да се замислят за добавената стойност на европейско равнище, не само за ам, ползите на национално равнище. А всички въпроси, свързани с уврежданията и достъпа до услуги, трябва да бъдат обсъдени. Като каза много ясно и Хелга Стивенсън, въпроси точно не подлежи на обсъждане. Говорим за равни права и равен достъп. И за хората с увреждания недискриминацията е тяхно основно право. И ако потенциалът на тези хора се губи за економиката, това не е полезно самата економика. Аз лично не, не обичам много този довод, но трябва и него да го използваме. Беше направено едно проучване за цената на неприлагането на мерките за малките средни предприятия, но ми се струва, че това не е достатъчно. Трябва да започнем да мислим по нов начин. Трябва да обсъдим каква ще е цената, ако не се приложат разпоредбите на директивата. Това трябва, за това трябва да се замисля държавите членки, които все още имат резерви към нея. А господин Кирков даде въпроса, постигнах ли напредък в областта на образованието. Разбира се, важно е да се промени а, менталитета на хората, но по отношение на сексуалната ориентация, както ам, Мога само да припомня на колегите, че Европейски парламент излезе с а, стратегия за борба срещу хомофобията, чиято цел е да споменим промени на хората. Да, трябва да се почне усилия за деблокаж. Аз ги полагам, опасната комисия ги полага в съвета се правят усилия. Мисля, че това трябва да се направи в чето най-високо равнище в комисията. Господин Юнкер, господин Тимерман също би трябвало да разговарят с колебащите се още държави. Крайно време е директивата да бъде прията и да се превърне в закон във всички държави членки. Благодаря ви. искането по тази точка наистина беше много интересно. Благодаря на представителите на комисията и на председателството. А сега, колеги, нещо, което прави вълната ми, работата ми толкова вълнуваща и опасна. Дали е, трябва да разгледам следващата точка от дневния ред, доклада на Сесилия и Катерина и да накараме колеги, министрите да изчакат или да преминем към изслушването на, на министрите Сесилия. Баща се, че може да кажете за 30 секунди. Да, благодаря по отношение студентите и научните работници. Проведохме три тристранни срещи. Споразмахме се по много важни въпроси, но все още трябва да разрешим най-важните политически проблеми. Те все още не са разрешени. Говорим за броят на допустимите лица. Има разминаване по отношение на тестването на пазара на труда а по въпроса за вътрешна, за вътрешна мобилност в рамките на Европейския съюз, Европейският комисия, Европейският парламент биха искали да подкрепят подобна възможност за 6 месеца. Тази идея обаче не беше подкрепена от съвета, но решихме да се опитаме да запълним празната по отношение на членовете на семейството. Това е една важна директива и продължаваме да работим в дух на добро сътрудничество, изграден в е, преговарящи екип на нашия парламент. Също да, да поздравя Латвийското председателство, да положи усилия, но не постигна очакваните резултати. Като цяло трябва да продължим да работим тук на по сътрудничество с Люксембургското председателство и се надявам най-накрая с тях да успеем да преодоленте си трудности. Благодаря, Сесилия. Благодаря, че успях да се справиш толкова накратко. Знам, че Европейската комисия ще иска да се изкажете, като това е въпрос, който, въпрос, който засяга студентите и научните работници, но вече ни изтича времето. Сега давам една минута и на Катерина Киничи, която ще ни каже няколко думи за тетрадните срещи по нейното досие, процесуални гаранции за деца за подозрени или обвиняеми по производства. E Благодаря, господин председател. Съвсем накратко. На 20 март в Страсбург се поведе третата тристранна срещна по директивата, осигуряваща процесуалните гаранции на децата в контекста на касателните производства. Успяхме да постигнем споразумение по някои от проблемените членове, благодарение на усилите положени от светското председателство и готовността за отвореност, проявена от Европейската комисия. Благодаря и на докладчите в Сянка, които, с които заедно подготвяхме тристранните срещи. Член трети по него постигнахме споразумение. Съвета прие позицията на парламента. Според нас в случай на съмнение за възрастта на лицето трябва да се гарантират правата на децата. Член 13 е също е много важен. Да се разглежда всички случаи с непълнолетни и малолетни лица. Трябва да се счита, трябва да се считат правата на съвест и правата на избора на непълнолетните независимо дали те са заподозрени или само, са задържани за подозрения и само задържани. Трябва също така непълнолетните да имат възможност да участват активно в рамките на наказателното производство, включително и възможността да изкажат свободно своето мнение. Също така предвиждаме и засилене гаранции, процесуални гаранции, сравнени с първоначалното пред, предложение което Европейската комисия предлагаме правото непълнолетното лице винаги да бъде придружавано от пълнолетен и други предложения. Разбира се, продължава да има разминаване между мненията на трите институции по някои въпроси, но като цяло съм оптимистично настроена и смятам, че по време на следващата на среща, която ще бъде организирана скоро от Люксембургското председателство, ще успеем да постигнем споразумение и по тези висящи въпроси. Благодаря, Катерина. Благодаря, колеги, че ми помогнаха да успеем да разгледаме всички член, всички точки от дневния ред за днес, преди да стигнем до точка 16, именно заключение на латвийското председателство в областта на правосъдието и външните работи. Благодаря ви, господин министр на вътрешните работи. Благодаря на министра на правосъдието за присъствието ми днес тук сме ви добре дошли. Много сърдечно ви благодаря за присъствието днес тук. Знаем, че Всъщност благодаря ви не само за присъствието тези два дни, но и за заключенията, които ще ни представите за цялото ви председателство. Тъй като времето напредва, ще си спестя част от предвидените стъпителни думи и ще ви помоля да вземете думата незабавно. Най-напред ще помоля министър Козловски да вземе думата за 10 минути. И а, тъй като това са заключителни ви изказвания, бих искал лично да ви благодаря за сътрудничеството на лично равнище с парламента през последните 6 месеца. Наистина много високо го оценихме. Знам, че колегите ще имат много въпроси към вас, но аз бих искал лично да ви благодаря за сътрудничеството. Господин Козловски, имате ми думата за 10 минути. Благодаря, господин председателю. Уважаеми депутати, за мен е чест, че съм тук, за да споделя постигнатият напредък на латвийското председателство през последните 6 месеца особено в областта на вътрешните работи. Сътрудничеството с е, Европейския парламент е съществена част от е, работата на е, латвийското председателство. Нашето председателство може да обобщи своята дейност в два основни блока – вътрешна сигурност и миграция. Свършеното в тези области се основаваше на външните събития, шокиращите събития във Франция през януари и последвалите ги събития, трагичните събития в Средиземноморието ни накараха да се фокусираме върху мерки, които могат да доведат до спасаване на човешкия живот. Създавахме система, която да позволява цялостно управление на сегашните и бъдещи предизвикателства в областта на миграцията. Всички сме съгласни, че реакцията на Европейския съюз трябва да бъде единна. Нашата цел остава непроменена. Защита на нашите ценности Сигурността трябва да върви ръка за ръка с гарантирането на основните свободи. Чрез открит диалог ние можем да допринесем за бъдещото развитие на Европа като зона на сигурност, свобода Нашата основна цел е да гарантираме сигурността на европейските граждани. Както казах и през януари, ние считаме, че най-голямото предизвикателство да гарантираме стабилна, предсказуема политика на Европейския съюз в областта на вътрешните работи. Същевременно трябва да имаме способности да, гар... да можем да реагираме бързо на възникващите а, проблеми. Ще се спра накратко на предизвикателствата в областта на миграцията. В края на миналата и началото на настоящата година бяхме изненадани от така наречените кораби призраци с мигранти. Трафикантите действат без оглед на границите и това е нещо, което също ни е изненада. Като председателство ние предприехме незабавни действия на 20 април, заедно с върховния представител свикахме извареден съвет по въпросите на правосъдието и вътрешните работи. Предвидихме краткосрочни мерки с оглед да спасим живота на хората. Заедно с СВД ние изготвихме пътна карта с мерки, които да бъдат предприяти до края на юни. Ние обърнахме особено внимание на спасяването на човешки живот. Важно да се укрепи капацитета на Фронтекс чрез осигуряването на ресурси за операции в Средиземно море, отроявайки размера на тези ресурси. Освен това, важно е да се борим с първо причините, които карат хората да поемат по този опасен път. Необходимо е да се укрепи капацитета и да се гарантира развитието на страните по происход. Комисията представи а, своята програма в областта на емиграцията, предвиждаща краткосрочни, средносрочни и дългосрочни действия. Председателството започна разговори незабавно обсъждане на тази програма в областта на миграцията. Съветът като цяло прие, подкрепя програмата и включените в нея мерки. Те се базират на четири стълба. Първо, премахване е, на потоците от незаконна миграция. Второ, укрепване на управлението на външните граници. Трето, по-засилена политика в областта на убежището. И на четвърто място, нова политика за легална миграция. Важно е да продължим с е, практическото прилагане, за да можем да гарантираме цялостност и балансираност на политиката на Европейския съюз, като разчитаме на легална миграция и предоставяме убежище на онези, които действително се нуждаят от закрила, като същевременно се борим срещу нелегалната миграция. Има разнопосочни мнения относно мерките, предложени от Европейската комисия за преразпределене на лица, които се намират в Европа и в трети държави. Вчера, по време на заседанието на министрите, този въпрос беше допълнително обсъден. Посветихме на него близо 6 часа. Затова срещата на Европейския съвет в края на юни ще бъде изключително важна. Ние постигнахме общо съгласие, че е необходимо да се подкрепят държавите, които страдат от засилен миграционен натиск. Трябва да договорим няколко детайлите, свързани с механизма, за да се гарантира справедливост. Разговорите в съвета ще продължат интензивно, за да се постигнат компромиси. Ясно е, че няма един единствен общ инструмент, който е ефикасно да води до управление на миграционните потоки, потоци. Ние се нуждаем от един цялостен подход. Има инициатива на вашата комисия за изготвянето на доклад на Европейския парламент, която приветстваме. Възможностите за легална миграция са добър инструмент за управление на миграционните потоци. Ние търсим компромис между позициите на съвета на Европейския парламент по отношение на студентите и научните работници. Постигаме напредък в тази област, но все още остават някои въпроси, които трябва да бъдат допълнително обсъдени, за да се постигне компромис възможно най-скоро. Конструктивният диалог ще ни позволи да постигнем споразумение до края на годината. Ние продължаваме да работим интензивно по визовия кодекс. Инвестирали сме много, за да може през следващите 6 месеца да се стигне до споразумение в съвета и да се започне диалог с Европейския парламент по направените предложения. Освен това, постигнахме а, съгласие относно регламента Даблин и неговото изменение. Обсъдихме защита на най-уязвимите групи, а именно на малолетните лица за да разберем по-добре защо хората просрочват срока на визата или на разрешението си за престой, беше предприята операция Amberlight. Беше важно да се види защо хората нарушават тези норми. 22 държави участваха, 55 летища бяха включени в проучването. Ние получихме над 800 съобщения за нарушения. В началото на годината започнахме реализирането на успешен, успешен пилотен проект за интелигентни граници. Съветът продължи работата си по пакета за интелигентни граници. Той ще послужи за основа, върху която да стъпи Европейската комисия при изготвяне на ново предложение в областта на интелигентните граници. Трябва да се продължи работата по проекта, за да можем да се възползваме от възможностите, които предлагат новите технологии, като същевременно се защитават и основните права. Дами и господа, както вече споменах, миграцията не беше единственото предизвикателство по време на нашето председателство събитията в, в Белгия, Франция и някои други държави членки показаха, че ние сме уязвими и на терористични атаки. По време на неофициалният съвет на 29 януари в Рига, министрите на вътрешните работи обсъдиха предизвикателствата и борбата с тероризма. Аз съм изключително удовлетворен, че тази министерска среща одобри декларацията от Рига, която допринася за продължаване на дебата за предприемане на допълнителни мерки за борба срещу това явление. Лайт мотива на литовското председателство беше гарантирането на баланс между сигурността от една страна и защитата на основните права. Европейският съвет също ни възложи тази задача да се постигне баланс между сигурността и основните права и основните човешки права. Това дава добра основа за водене на борба срещу тероризма. Ние Набелязахме четири приоритетни области, на които обърнахме особено внимание, за да могат да бъдат постигнати добри резултати по време на 6-месечното ни председателство. Да се използват по-ефикасно възможностите от шенгенската рамка, за да се гарантира по-добър контрол по външните граници. Да се справим също с проблеми за използването на интернет за целите на тероризма, да се засили обмена на информация относно незаконния трафик на оръжия и обезвреждане на огнестрелно и друго оръжие. Също засилване на сътрудничеството между Европол и Евроюст. Основната ни цел беше да видим как могат да се използват наличните инструменти. Постигнахме напредък, постигнахме споразумение и от 1 юли ще има нов екип в Европол – който ще докладва по съдържанието в интернет, за да можем да използваме по-ефикасно съществуващите ресурси. В рамките на Европол планираме създаването на Център за борба с тероризма в рамките на Европол. Същевременно трябва да призная, че проблемът с чуждестранните бойци остава една от най-големите вътрешни заплахи за сигурността ни. И трябва да намерим начин да се преборим с тази заплаха. Необходимо е да направим оценка на възможностите за подобряване на законодателството ни, особено когато не е възможно да се постигне целта с други средства. Една от промяните беше примахване на търговията с незаконно оръжие, обезвреждането на тези оръжия. Съветът ще направи законодателно предложение, възможно най-скоро. Съветът е положително настроен към дейността на Европейския парламент в областта на ПНР, за да може да се създаде нужната рамка за обработката на тези регистрационни данни на пътниците. Това е съществен инструмент за борба срещу тероризма и организираната престъпност. Трябва ни ефикасен механизъм, който да се съобразява с изискванията за защитата на личните данни. Аз съм положително настрочен, настроен към един открит диалог. Надявам се, че ще постигнем компромис и че двата законодателни органа ще постигнат съгласие преди края на сега, настоящата година. Аз вече споменах още през януари, че трябва да използваме всички възможности, които ни предоставя обработката на регистрационните данни на пътниците. Ние работихме много интензивно през последните месеци по а, вътрешната а, стратегия за сигурността на Съюза. Вчера на срещата на министрите, министрите се договориха за рамка за стратегия за вътрешна сигурност за следващите 5 години. Бяха определени приоритетите, как ще се а, прилага, какъв да бъде механизма за мониторинг. Основното предизвикателство в момента е всичко това да бъде приведено на практика. Трябва да се разработят съответните документи по прилагането. По време на председателството ни ние работихме много усърдно за постигането на споразумение по СИПОЛ и Европол и регламентите за тях. Що се отнася до регламента за СЕПОЛ, благодарение на сътрудничеството с Европейския парламент и с докладчика, госпожа Бал постигнахме напредък. И считаме, че сме много близко до конструктивно решение. Относно регламента за Европол остават някои открити въпроси, но считам, че чрез диалог с докладчика Диас Демера сме поставили здрава основа за постигане на споразумение през следващите 6 месеца. Сега искам да се спра на външното измерение. Външното измерение оказва влияние върху вътрешната сигурност, тъй като миграционните потоци и вътрешната сигурност зависят от външните събития. Както добре знаете, Наш приоритет беше сътрудничество с държавите от източното партньорство. През януари заедно а, с, а, средства, с срещата на министрите се проведе и среща на министрите на вътрешните работи на страните от източното партньорство. Бяха обсъдени въпроси от общ интерес. По време на нашето председателство обърнахме особено внимание за укрепване на връзките ни с Беларус по отношение на миграцията. Изпълнихме препоръката на Европейския парламент от февруари 2014 година. Официалното подписване беше отложено в последната минута по технически причини, но съвместната декларация за партньорство между Европейския съюз и Беларус в тази област беше подписано. Ние постигнахме напредък почти във всички области. Благодаря ви много за, кул... за конструктивното сътрудничество и доверието. Благодарение на сътрудничеството ни, ние можем да постигнем общата ни цел да гарантираме сигурността на Европа и спазването на основните права и свободи. Давам думата на министър Разначес. Благодаря, уважаеми депутати, дами и господа. За мен е удоволствие да бъда с вас днес и да споделя напредъка, постигнат от латвийското председателство в областта на правосъдието. Ще продължа на латвийски. Един от най-важните, една от най-важните задачи на председателството беше постигането на председателската програма, постигането на целите и да продължим работата в съвета, започната от италианското председателство. За да постигнем най-добри резултати, положихме големи усилия, защото след кратко време ще предадем председателството, а именно след две седмици ще предадем председателството на Люксембург. По време на, пре... на нашето председателство аз ви информирах за приоритетите на Латвия в областта на правосъдието. Тези приоритети са отразяват и приоритетите на комисията ЛИВА, а именно защита на личната сфера, защита на финансовите интереси на Европейския съвет, е, съюз, процесуалните права на гражданите за подозрени в наказателни производства и увеличаване на растежа. Както знаете, ние приоритизираме въпроса за защитата на данните. Латвийското председателство обяви, че именно тази, тази точка ще е един от най-важните приоритети на председателството. Затова се съсредоточихме върху опазването на личните данни. Ние отбелязахме напредък, постигнахме съгласие с преговори, в преговори, които траеха вече повече от 3 години. За да можеше да работим по-добре по реформата на опазването на личните данни, ние започнахме с един общ регламент за защита на данните. По време на тези 6 месеца отбелязахме напредък, както казах. Искам да ви информирам, че на 15 юни в съвета по правосъдие ние успяхме да постигнем съгласие по текста на регламента. Това ще ни по помогне да започнем тристранни срещи с парламента, но също така ще бъде и възможност, ще ни даде възможност да приключим работата си по директивата за данните. Благодарен съм на парламента за възможността за започване на трилога на 24 юни. Може да кажем, че приемането на регламента в съвета е нещо много важно. Горди сме с този резултат. Що се отнася до защитата на финансовите интереси на, на Съюза, Латвийското председателство оточни, че приоритет ще е регламента за създаването на Европейската прокуратура. Активно работихме за постигането на тази цел. Приключихме работата по основните принципи, залегнали в първите 16 членове на регламента. В самото начало на председателството организирахме дискусии по нерешените въпроси. През март съвета по правосъдие обсъди тези въпроси. Обсъдихме задачите и процедурите, които засягат създаването на Европейската прокуратура. Тези въпроси са много сложни, но въпреки това ни отбелязахме успех. В същото време обаче Остава още много работа да се свърши. Създаването на Европейската прокуратура ще е една от най-трудните неща за Люксембургското председателство. На следващо място по защитата на финансовите интереси искам да отбележа, че работихме по директивата за борба срещу накърняване на финансовите интереси на Съюза в рамките на наказателния процес. Това е много важна директива, директива е еднакво важна за съвета, комисията и парламента. Експерти също така работеха и за регламента за Eurojust. Евроюст. Целта е създаване на нов управленчески модел, подобряване на ефективността и подобряване на оперативната съвместимост чрез единна дефиниция на компетенциите и статута на националните представители. Целта на председателството беше да се постигне общо съгласие през март и съгласието бе наистина постигнато. Нещо друго, което беше важно. Бе укрепването на правата на заподозрените и обвинени лица по наказателни производства. Най-напред работихме по директивата за правна подкрепа. Целта е да се създадат минимални стандарти за правата на заподозрените обвинени лица по наказателни производства. Бяха проведени дискусии на експертно равнище и успяхме да постигнем съгласие по този файл на 13 март на съвета по правосъдие. По другите два файла, именно директивата за децата в наказателни производства и презумцията по невиновност, председателството започна трилог с Европейския парламент. Експерти работеха много активно за приемането на тези два законодателни акта. Трябва да подчертая, че не бива да отлагаме прилагането на тези досиета, особено що се отнася до процесуалните гаранции за деца, защото децата са една от най-уязвимите социални групи. В заключение, искам да благодаря на моя екип, който да е много компетентен, изпълнен с енергия. Искам да благодаря и на колегите от комисията Либе за, техния, за тяхната подкрепа. За мен беше удоволствие да работя с вас през тези 6 месеца. Благодаря. За нас също беше удоволствие да работим с вас, каза председателят. Започваме сега с координаторите. Госпожа Зипел има думата. Благодаря. Най-напред Искам да приветствам това, което каза господин господин Козловски за миграцията, че трябва да работим по всички аспекти. За момента обаче това, което виждам в дебата в публичното пространство е концентрация върху борбата срещу трафикантите, контрола на границите и създаване на лагери в трети страни, без да се знае какво точно означава това. Тоест, впечатлението ми е, че Европейския съюз не иска мигранти. Подчертавам факта, че съветът не може да намери решение на въпроса за разпределянето и релокацията на беженците и мигрантите. Не знае дали вие бихте могли да отговорите на този въпрос, но въпросът ми е кои държави членки подкрепиха ясно идеята за преразпределение или поне може ли да кажете поне колко от държавите членки подкрепиха схемата за разпределение? на беженци или пък имаме проблем с всички държави членки. Сега за легалната миграция. С, съгласна съм, че имаме нужда от легална миграция. За Германия мога да кажа. Е, Германия има нужда от мигранти, мигранти, които да работят в страната, но в момента няма европейско правило, правило за легалната миграция, освен синята карта. Така че имаме нужда от мигранти с определени качества и умения. Моят въпрос е, виждате ли възможност за легална миграция в определени економически сектори? Сега въпрос към министъра на правосъдието. Можете ли в момента да кажете, че директивата за защита на данните ще бъде прията поне до октомври. За нас това е много важно. Сега, за гаранциите по наказателни производства. Зная, много неща бяха направени с следващото председателства, може би могат двата файла за процесуалните гаранции за презумцията за невиновност, може би тези е, е, файлове могат да бъдат завършени. Председателят, въпроси от моя страна. За липсата на съгласие на съвета по правосъдие. Е, госпожа Ципа попита за това, кои страни не подкрепят разпределението на беженците, но аз искам да попитам, след като комисарът, комисар Аврамополос беше доста неутрален, какви са перспективите за постигане на споразумение през юни или юли? Смятате ли, че такъв че такова споразумение може да бъде постигнато? каква е каква е перспективата за Италия и Гърция, ако няма такова споразумение? Ако може да си позволите, естествено, такова изказване. Ако няма солидарност, какво ще се случи? Исках да прибавя тези въпроси, ако имате становище по тези въпроси. От името на ЕКАРЕ, господин Киркоп. Благодаря, господин председател. Аз искам да поздравя председателството за тяхната, за неговата работа. Те наистина много работеха, много интензивно работеха. Доколкото зная, те работеха и постигнаха е, голям, големи успехи за времето на председателството. Имам следните въпроси. След като имаме ситуацията, в която държави членки се боричкат помежду си по въпроса за визите и за презаселване и разпределение на беженците. Председателството, моят въпрос е, председателството смята ли, че подхода на комисията за задължителна схема за разпределение може да истина да се наложи? И ако да, до каква степен смятате, че това ще се случи в какъв времеви хоризонт? Е, много ме притеснява ситуацията в момента. На второ място. Председателството смята ли, че въвеждането на пакета раз... интелигентни граници е важен елемент в целия визов пакет на Съюза, след като Обхвата на първоначалното предложение бе разширен. Аз лично смятам, не знае какво е вашето становище, но аз лично смятам, че легалната миграция, бе, обежището, економическата миграция, това са все въпроси, които трябва да бъдат разглеждани по-отделно. Какво е становището на съвета? държавите членки да използват широк набор от административни инструменти за справяне с разликите на тези елементи, които споменах. Искам да благодаря на председателството за тяхната подкрепа като докладчик по, опазването, по досието за, за опазването на личните данни. Благодаря им за сътрудничеството. И накрая. Искам да попитам председателството за развитието на Европол, антитерористичната служба. Не знае как и виждате вие, но в рамките на връзките между Европейския съюз и националните а, служби, как виждате вие развитието на Европол? Благодаря. Сесилия Викстрюм за Алпе. Dear Minister. Благодаря ви, господин председател. Скъпи господа министри, бих искала да ви поздравя за първото ви председателство, което скоро ще приключи. Мисля, че това бяха няколко месеца на много усърдна работа за вас, особено предвид терористичните тактики, които бяха извършени в самото начало на вашето председателство. Благодаря ви за положените усилия, благодаря ви и за изказванията днес. Работихме в тясно сътрудничество с вас по досието за студентите и научните работници. Радвам се, че успяхме да започнем преговори, че успяхме да приключим три тристранни срещи, но наистина много съжалявам, че не можахме да постигнем по-съществен политически напредък по това досие. Все още има прекалено много висящи въпроси, които трябва да бъдат разрешени. Но и благодаря за това, че се опитахте и се надявам през оставащите ви няколко седмици да проявите смелостта и да кажете на останалите държави и членки, че сега е момента да се действа, ако искаме да гарантираме конкурентна способност и да привлечем най-добрите студенти и научни следователи, от които се нуждаем толкова много, за да гарантираме просперитета на нашия континент. Надявам се, че ако всички се заемем сериозно с този въпрос, ще успеем да постигнем напредък. И това според мен ще бъде вашето наследство, наследството, което ще оставите на предстоящото люксембургско председателство. А относно трагичните събития в Земно море, Европейската комисия предложи конкретни мерки. Ние тук в Европейският парламент много ясно заявихме в резолюцията си от месец април какво искаме да се предприеме от политическа гледна точка. Така че две от институциите са напълно убедени, че се нуждаем от споделяне на отговорността. Би било много добре да се премине от, от използване на термин споделяне на бремето към термин споделяне на отговорността, тъй като Говорим все пак за хора, за човешки същества, а не за някакво бреме. Ако успеем да, да постигнем политическата воля, сме постигнали много, но сега имаме нужда от действия от страна на държавите членки. А първоначалните реакции на държавите членки не бяха много положителни, най-меко казано. Дори напротив, дори и днес сме свидетели на двустранни конфликти, които изпухват между държави и членки, заплахи за отваряне на граници и предприемане на дори по-рестриктивни мерки. И наистина се надявам, че ще използвате оставащите ви дни като председателство, за да насочите преговорите в правилната насока и да гарантираме, че в крайна сметка ще успеем да приемем конкретни мерки, а не само да продължаваме да си говорим празни приказки. Много често се случва, че едно се казва в неделя, но съвсем друго нещо се случва в понеделник, а последиците са потрясаващи. Ето защо се присъединявам към казаното от Биркит. Ние искаме да знаем кой точно е, какво иска от държави членки, кой е против, за да може и ние поне веднъж да, да се превърнем в лобистка организация. По въпроса за несъпъстваните пълнолетни и непълнолетни лица, положението е съвсем ясно. Има съдебна практика. Ние просто искаме това решение на съда, на съда да се превърне в а, законодателство. Говорим за промяна в един член на директивата, а сега държавите членки се опитват да превърнат това в огромен въпрос, да търсят различно тълкуване, но няма никакъв а, какви подобни опити нямаше изменение в тази насока тук в парламента, така че трябва да преглътнете факта, че има съдебна практика и да предадете този, е, този факт на останалите държави членки. В понеделник успяхме да постигнем известен напредък и а, сме против а, всяко стъпване от а, изискванията на директивите от 1995 година. Как смятате да гарантирате прилагането на директивата е ключовият въпрос. И последният ми въпрос е свързан с основните права, в частност в Унгария. Миналата седмица Европейският парламент прие една кристално ясна резолюция, в която се в която се взема нещо съжаление за случващото се в Унгария по време на вашето председателство. Въпросът, е, че отново се поставя за обсъждане връщането на смъртно наказание и други напълно неприемливи действия страна на нашето правителство и факта, че тези теми точно не са обсъждани нито веднъж на заседанията на съвета. Това вярно ли е и ако да, как ще обясните факта, че дори няма никакъв диалог по темата? Също така бих искала да чуя какво е вашето позиция по един по-постепенен механизъм за гарантиране, че критериите от Копенхаген, от Копенхаген извинете, се е, спазват от държавите членки, дори когато вече са станали държави членки на Европейския съюз. Благодаря ви, се надявам да е, се радвате на последните ви дни като председатели. Благодаря, Сесилия. Ами, ваше вашето изказване беше почти толкова дълго, колкото и на министра на правосъдието, но това е нещо положително. Беше напълно изчерп... беше едно много изчерпателно изказване, за което мога само да ви похваля. Не, не, I'm... I... So oh, you mean your trilogue? It's not a trade-off. I mean, I, I'm saying... Казвам го като нещо положително. Извинявам се, колеги, може би коментарът ми беше неуместен. От името на Обединената телевизия давам думата на Кронелия. и тъй като има по-малко колеги, мога да ви дам думата за по-дълго време. Благодаря, Клод. Благодаря за презентацията. Аз разбирам, че не беше толкова лесно да се отбележи напредък по неща, по които отдавна а, ситуацията беше в застой. Естествено, не във всички области човек може да каже, че са постигнати успехи, че има напредък. Е, при вас е, сигурно ще има и повод за критика, ще чуете и критика. Сега за миграцията. Е, Вашата страна, Латвия също, както и други държави членки, казаха, че а, имат проблеми с разпределението на бежанците. А сега се казва, че а, този ключ за разпределение трябва да, да бъде доброволен. Разпределението трябва да е доброволно. Добре, какво означава това? Това казаха и медиите. Сега, така както изглеждат нещата, аз се опасявам, че няма да стигнем до съгласие. Много, е, според нас, е сложен и критичен момента, моментът с идеята за разрушаване на е, корабите или лодките на е, трафикантите. Това според мен е безсмислено. Нямаме мандат за такова нещо. Е, няма смисъл, според мен това е грешния път. Тази мярка е безмислена. Бих искала да зная и каква е вашата позиция в съвета по тези теми. Бих искала да зная как се развива и дебата по миграцията във вашата страна, защото имаме малко подкрепа от там. Третите страни. Знаете, че това е много важно. Е, според нас, трети страни, като Судан, е, такива престъпни режими, а Според мен не може да има споразумение с такива престъпни режими за миграцията. И освен това, имаше инициатива от италианското правителство за промяна на Даблин. Има ли такава има ли такъв процес? Гърция и Италия казват, че тъблинската система не може да бъде развивана като в момента, като до сега. Говорили ли сте в съвета и за легалната миграция, за легални пътища? Имало ли е изобщо е, дискусия за хуманитарната виза в съвета? Говорите ли изобщо за легалната миграция или пък просто си говорите за потапяне на корабите на трафикантите и, и за Дъблин, така както системата функционираше до, до момента, функционираше до момента? Още един въпрос. Гърция в момента иска да промени миграционната политика. Например, за... Става дума за затворите, в които има много мигранти. Тези затвори трябва да бъдат затворени, но тези затвори са направени с европейски пари и от гръцкото правителство ние знаем, че тези средства би трябвало да се върнат. Бих искала да получа наистина отговор на този въпрос. Когато говорим за миграция, и искам да разбера кои държави членки подкрепят миграционната политика и по-специално Гърция как се държи към миграционната политика. Сега вие казахте, че има напредък по отношение на регламента, но всъщност аз бих искала да знае как се случва, какво се случва с директивата за основните разпоредби. И нещо, по което не говорихте, аферата с следенето на европейски граждани от НСА, но не само от НСА и от други тайни служби. Има доклад по този въпрос – и то, това е доклад от предишния мандат, аз ви питам, защо няма заключение на съвета? За тези подслушвания, за, тази, за този скандал с НСА, ние подготвяме резолюция в момента. Защо не се действа? И интересуваме каква е ситуацията в съвета. Благодаря, Корнелия. И последния координатор Чудит Сарджентини. Благодаря, господин председател. Проследих пресконференцията вчера след обед, конференцията на министра на, на вътрешните работи вчера заявихте, че 5 часа сте разговаряли с колегите по после за миграцията. Днес заявихте, че сте го обсъждали 6 часа. Явно много време сте прекарали в разговори, но резултатът е доста незадоволяващ. И аз съм много разочарована, защото тук в парламента непрестанно обсъждаме отново и отново въпроса за миграцията. И когато обсъждаме темата с комисария Аврамополос, той винаги ни призовава да бъдем търпеливи. Той наистина полага усилия, опитва се да постигне напредък, но ние трябва да си дадем сметка, че държавите членки се сблъскват с трудности при адаптиране на техният подход. И това е начинът по който аз разбирам казаното от него. Лично аз имам десни резерви за това колко усилия полага, но така разбирам неговото твърдение. Но фактът е, че населението на Европа застарява. Сблъскано има конфликти навсякъде по границите на Европейския съюз. Хора се опитват да, да влязат в Европа, защото се преследвани и имат нужда от а, убежище и други хора, които се опитват да влязат в Европа и искат да получат статут на беженци, просто защото това е единствен статут, към който могат да с който могат да останат в Европа. А вие не можем да се справим с 40 000 мигранти, които вече са в Европа. Без въобще да споменаваме въпроса за трудовата миграция в контекста на едно застряващо общество. Ако не можем да обсъдим тази тема и ако смятате, чрез, че чрез мерки за борба с незаконната миграция, без да се обсъдят възможностите за законна миграция в Европейския съюз, с подобни действия ще станем свидетели на увеличаване на броя на хората, работещи в Европа без съответните документи, които ще влуши техните условия на труд, тъй като те ще работят при много ниско заплащане, при ужасяващи условия, което е лошо за тях, но е лошо и за нашето общество. Ето защо ние отново сме принудени да се молим едва ли не на колене на 28-те държави и членки, за да се заемем с тази позиция, което мен ме водява. И ако трябва да обобщя вашите 6 месеца на председателство, смятам, че действително вие действате прекалено бавно и не осъзнавате колко сериозна е кризата около нас. Аз е, споменахте процеса за Amber е, но аз бих искала да чуя нещо повече, защото смятам, че парламентът не беше точно добре осведомен по въпроса. Благодаря ви. Госпожа Катерина Кин, е, Киничи пуска думата, но аз искам да отбележа, че съм тук от 99-та година и ми се че, че в някои случаи това, което да е- казваме по адрес на председателството, го казваме всъщност по адреса на държавите членки, които не проявяват гъвкавост или не отстъпват и не, не проявяват точно прозрачност. Казвам го, защото това е класически случай, в случая, който Сицилия Вилкстрам и Бегит Сипел поставят въпроса какво се случи в вторник? Кой задаваше, кой какво каза и защо? Ние това искаме да чуем. Ние не знаем коя държава членка, каква, каква позиция е заела. Това ни вълнува нас, това вълнува и гражданите ни. Така че това би трябвало да направи председателство. Това би трябвало да бъде в състояние да заяви на пресконференциите. Мен не питат каква е била позицията на моята държава членка и аз не мога да отговоря. Джудит Саргентини твърди, че не не се действат достатъчно бързо, не е лесно. Твърдите, че няма достатъчно информация по Amber Light. Положението е трудно, защото ние бихме искали да сме в контакт с съвета, но нямаме право да присъстваме на официалните срещи на съвета. Цялото това положение е много трудно за, за парламент. Ние може да участваме на неформалните срещи на съвета, но не и на официалните, което е много неудобно за нас положение, което обаче не винаги се е по вина на председателството. Катерина има думата. Благодаря ви. Благодаря ви, господин председател. Благодаря, че ми дадох тази възможност да взема думата. Бих искал най-напред, бих искал най още веднъж да благодаря на председателството за свършената работа в контекста на тристранните срещи на непълнолетните. Действително тези тристранни срещи ни дадоха възможност да задълбочим анализа по директивата и по този начин постигнахме сериозни резултати по това досие, а както по него, така и по другите разглеждани досиета има много сложни въпроси. Това като цяло е едно много сложно досие и по подобни въпроси винаги трудно се постига компромис. Затова благодаря на председателството за постигният компромис. Отново ще се върна досието за непълнолетните, за да постигне един друг въпрос. Обсъжда се въпроса за непредложените непълнолетни мигранти. Мисля, че крайно време е да действаме. Разбира се, трябва да има засилен контрол, трябва да се събират данни за навлизането в Европа на тези непълнолетни, трябва да се следи къде се намират те, за да не се загубят те на европейска територия и за да не се превърнат в жертва на организираната престъпност и да бъдат обект на, какъв ли, на всякакъв вид експлуатация, сексуална експлуатация или трафик в ръцете на организираната престъпност. Важно също така и те да не попаднат в рам в ръцете на туристичните мрежи. в оставащи няколко седмици на присъствието може би могат да се вземат мерки в тази е, насока. Така, например, може да се използва системата ШИС за осигуряване на сигурни данни за проследяване къде се намират тези непълнолетни. Други колеги подинаха въпроси, които също ме вълнуват, но ще се огранича в времето си за изказване, защото се надявам да чуем отговори от ваша страна. Споменато беше едно друго важно досие, досието за създаването на Европейската прокуратура. Бих искала да ви попитам какви са различните възможности пред нас по това досие, въз основа на резултатите постигнати по време на латвийското председателство. Друга тема, която много ме вълнува е пакетът за интелигентните граници. По време на дебата беше споменат този въпрос. Питам се дали вече е направен реалистичен анализ на цената и ползите, тъй като цената е много висока и не знам дали от техническа гледна точка ще разполагаме всъщност от всички елементи на анализа, които ни позволяват да излезем с мнение за ефикасността на това предложение. Още една тема, която ме вълнува, отново по въпроса за миграцията. Чухме колегите нееднократно да взимат думата. Направени бяха коментари, с които съм напълно съгласна. Аз идвам от Сицилия и знаете, че в този регион ние се сблъскваме с най-драматичните последици от миграцията. Това са едни наистина отчаяни хора, които се опитват да пресекат, да не пресекат Средиземно море. Голяма част от тях са в бедстващо положение в морето и трябва да бъдат спасени и наистина някои от тях достигат в окаяно състояние на нашите брегове и ние сме свидетели на тази трагедия. Много елементи бяха споменати, но ми се струва, че един беше пропуснат, именно нуждата от борба с, с мрежите на организираната престъпност, които стоят за мрежи, зад мрежите на каналжиството. Може ли, ли да постигнем по-добри в тази борба, без разбира се да подценяваме другите елементи на аспекта? Благодаря ви. Вече на това като за изказване, така ще давам думата на господин Чаки, но само за 30 секунди, моля ви. Бъде съвсем кратък. Кит mondatot akarok Az első много ви благодаря, господин председател. Само няколко думи. Разбирам и съм съгласен с критиките, отправени от колегите, членове на Европейския парламент. Действително провалихме се в справянето с миграционният поток, но не смятам, че председателството носи цялата война. Европейския съюз не реагира достатъчно бързо, но това се дължи на настоящото състояние на институционалната структура на Европейския съюз. И Европейския парламент трябва да, да бъде по-активен, включително и комисията Либе. Въпросът с миграцията не може да се разреши само тук в Европа. В Северна Африка и в Централна Азия също трябва да се предприемат мерки. Да, Ами трябва наистина да отбележим, че имахме 6 месеца на отлично сътрудничество и с двама ви. Както каза и госпожа Вилкстром и Катерина, вие сте малко председателство, но администрацията ви беше наистина много ефикасно. Всички даваме сметка, че председателството се сменя на всички на всеки 6 месеца. Колеги, разполагате с достатъчно време, за да отговорите на зададените въпроси, така че ви давам думата. Започваме с министър Козловски. Please go ahead. Имате думата. Благодаря ви много. Благодаря ви за поставените въпроси. Повечето от тях бяха свързани с проблемите на миграцията. Ще се опитам да дам общ отговор, тъй като във всеки въпрос се съдържаше въпроса за миграцията. Аз а, не си гледах през цялото време часовника, така че може и да не са били 6 часа, а 5 часа и половина, например. Предложението на Европейската комисия беше представено на 13 май. Организирахме първо обсъждане сред министрите с участието на всички държави членки. също и партньорите ни от е, Европейското економическо пространство. Проблемът може да се раздели на три части. Краткосрочни решения, средносрочни решения и дългосрочни решения. В началото споменахте унищожаване на корабите, борба срещу трафикантите, Борбата срещу трафикантите не означава, че ние ще потапяме кораби с мигранти на борда. Ние искаме да унищожим тези кораби преди те да качат на борда си пътници. Това е сериозен въпрос, свързан с сигурността, с сътрудничеството. Не можем да се затваряме очите обаче пред факта, че всичко това се превръща в един много доходоносен бизнес. Трафикантите печелят милиони. Ние засилваме сътрудничеството ни с трети страни. Обедени сме, че без подобно сътрудничество миграционните потоци ще нараснат допълнително. И като е, имаме предвид е, колко много хора са готови да предприемат е, това опасно пътуване, можем да си представим, че тяхната бройка ще е в рамките на милиони. Затова ние сме предвидели дългосрочни мерки, целящи да се постигне равновесие, да се нормализира положението в държавите, от които бягат По отношение на позицията в съвета, трябва да кажа, че като цяло програмата се подкрепя, но не мога да ви кажа на този етап какво точно е казано от коя отделна държава. Може би трябва да се обърнете към вашите собствени правителства и да ги попитате какво е било становището, което те са изразили. Провежда се дискусия и за това дали този подход трябва да бъде задължителен или доброволен. Бяха обсъдени и други нюанси, как да става точно разпределенето, какъв алгоритъм да се прилага. Ние организирахме незабавно този дебат – и се доближаваме до ситуация, при която принципът е, за солидарност е, да се приложи на практика. Комисията е много настойчива и аз съм убеден, че ще постигнем компромис през е, предстоящите месеци, особено по въпроса за това, как можем да отслабим натиска, на който са подложени държавите на първа линия. Подходът е, трябва да е цялостен. Няма да се спирам за това само на един отделен елемент. Както чух, е, Латвия беше спомената тук. Като председателство ние не сме забавили дискусиите по този въпрос. Ние сме обобщили всички позиции, започнахме разговори скоро ние ще предадем председателското място на Люксембург и знае, че този въпрос отново ще бъде поставен на дневен ред в най-скоро време. Що се отнася до Центъра за борба с тероризма и Европол, целта на създаването на Центъра е да координира обмена на информация и по-ефикасното използване на наличната информация. Терористичните атаки в Франция, в Дания бяха свързани с използването на незаконно придобито оръжие. Считаме, че подобна информация, която да се събира от Европол, би била много полезна. Що се отнася до директивата, за съжаление, ние не постигнахме максималния резултат, който искахме да постигнем, но направихме всичко по силите ни, за да се постигне напредък. Що се отнася до СИПОЛ и Европол, регламентите за тях, ние постигнахме напредък и в тази област. Относно системата от Дъблин и евентуална промяна в системата, бяха проведени разговори в съвета по този въпрос. Очакваме скоро да бъде представено предложение от Европейската комисия. Отново мога да потвърдя, че обсъдихме всички въпроси за миграцията, включително въпросите на обратното приемане. Това беше въпрос, който обсъдихме по време на работния обяд. Беше поставен тук въпрос за Amber Light и наличието на данни. Аз само ще повторя. 28 държави членки очакват. Информацията е събрана 55 летища. Имаше безпокойства, че лицата, които са нарушили срока за, на разрешение престой, ще бъдат задържани, задържани, но всъщност това не се случи. Никой не беше задържан. И накратко, накратко това е всичко. Сега мога да дам думата на моя колега. Yes, please, Minister, please go ahead. Господин министър, имате думата. Доста от колегите се извиняват а, чрез СМС съобщение, че не са имали възможност а, да присъстват а, на това обсъждане. Така че искам да ви предам техните извинения. Знае, че някои от тях са работили по време на тристранните срещи, защото обикновено имаме по-голямо присъствие. Колко минути разполагам? Не се притеснявайте. Имате достатъчно време. Искам да благодаря за поставените въпроси. информацията в парламента за напредъка по регламента и директивата изглежда не е достатъчна, затова ще използвам тази възможност да предоставя малко допълнителна информация. Беше запитано дали директивата ще бъде е, прията през месец октомври на 24 юни планираме да се проведе тристранна среща тук и в рамките на тази тристранна, тристранна среща Люксембург ще ви информира за това какви са техните приоритети. Един от тези приоритети, доколкото ми е известно, е приемането на директивата по време на тяхното председателство. Вие можете да участвате в тази среща. Можем да изслушаме представянето на приоритетите на Люксембургското председателство. То вече беше представено в, в Люксембург, както и на неформалната ни среща. Относно въпроса за постигналия напредък по директивата, бих искал да кажа, че можем да продължим работата по директивата само когато се приеме общият подход. Някои от депутатите поставиха също този въпрос. Става дума за две различни неща за регламента, който се отнася до гражданските аспекти, а директивата до наказателните мерки. Има, има 91 члена на 250 страници. Да се постигне договорка между 28 държави членки по формулировките, колко срещи смятате, че сме организирани през тези 6 месеца, за да обсъдим всеки отделен член и да достигнем до някакво съгласие. Провели сме 45 такива заседания. Искам отново да благодаря на експертите, които свършиха невъзможна работа. Имаше доста спорни, изразени мнения, от една или друга страна и постигането на квалифицирано мнозинство по въпроса изглеждаше като невъзможна мисия. Но ние се умяхме да постигнем съгласие и се гордеем с този резултат. Това беше за директивата и регламента. Имаше въпроси по тези досиета. Искам да благодаря на вашата комисия, на членовете на вашата комисия, които работят в, по време на тристранните срещи, особено на госпожа Киничи. Много плодотворна беше работата ни по процесуалните гаранции за деца за подозрени обвиняеми по наказателни производства, така че смятам, че постигнахме добър напредък. Председателят. Благодаря и на двамата министри. Благодаря на всички колеги. Отново искам да ви кажа, че действително наближава краят на вашето председателство. Искам да благодаря на колегите, които останаха до края. Но от името на тези, които не успяха да дойдат, искам да благодаря на вас, на всички ваши сътрудници за положения труд през последните 6 месеца. Ние високо оценяваме усърдната ви работа при организирането на неформалните срещи и а, да ви благодаря за уважението, проявено към нас. Мисля, че това бяха едни отлични 6 месеца и сега заслужавате почивка. Благодаря ви за отличната ви работа през последните 6 месеца. Изключително признателни сме за това.